Моля да си заемете местата. Господин Крамър ще поеме функциите на гостин Ясенбовски. И умишлено ви оставих няколко минути, тъй като зная, че има депутати, на които е трудно да стигнат до парламента тази сутрин. Има проблеми с движението по пътищата. Така или иначе. Приканвам и колеги да започнем с съобщенията на председателя и започвам с заседанието на координаторите. Най-напред, по отношение на избора на докладчици, имахме три доклада и всичките бяха получени. Това са незаконодателни доклади. Препоръката на координаторите да не се докладва по тези документи, така че не предприемаме действия. Единия за обмена на електронни данни – уникалността на картите на водачите и въвеждането на данните и работния документ на комисията за сигурност на, в търговията и 100 сканиране и по този не се предполага да бъдат предприяти каквито и да било действия, така че минаваме към следващата точка от дневния ред. Имахме едно разискване в заседанието на координатори по отношение на устните въпроси и по-конкретно въпроса за превозвачи в черния списък. Би трябвало, предвид последните събития, да разискваме и устния въпрос за прилагането на пакетите, свързани с ЖП транспорта. Всъщност това трябва да е приоритет. Не, че ще загърбим черния списък, но трябва да се подготвим за мартенското пленарно заседание с устен въпрос за железопътния транспорт и да внесем устния въпрос за черния списък на по-късна дата. Надяваме се а, по време на малкото априлско пленарно заседание. И така, това предлагат координаторите. Това бе съгласувано с един от души. Ако нямате възражения, ще го приемем като отправна точка. Имате ли коментари? Господин Кун. Господин председател, само за протокола. Вече казах в хода на разискванията, че групата на е НП, координаторът и госпожа Девера каза нещо, което не е отразено тук, но това е само за протокола. Така или иначе ние приехме вашето предложение. Благодаря. Това бе свързано с текста, който ще внесем. Координаторите бяха приканени да внесат предложенията за ЖП пакета и устния въпрос. Крайният срок е сряда. Можем да започнем работа, да се подготвим и всички можете да започнете работа по групи. Следващата точка е подготовката на а, прегледа на насоките за трансевропейските мрежи а, транспорт. входа хода на подготовката за тези насоки може бихме могли да се подготвим за деня, когато той дойде и комисията предложи своите предложения. Би трябвало да сме в час по отношение на всичко, което се върши. Извинете ме само да ми сервират кафето, казва председателя. И Майкъл иска думата. Да, благодаря. Искам само да кажа, че няма да, премин... да направим големи промени. Ще говорим за така наречения трансрапид и за коридора Берлин-Палермо, който искахме да разширим и да продължим към Стокхолм на север. Но това е просто още забележка, на която искам да се спрете. Благодаря. Да, благодаря, Майкъл. Да, да, знам, че вие се занимавахте с този специфичен проект, но искам също така да сме добре подготвени и когато комисията дойде с предложение, да имаме конкретни предложения и да можем да отговорим. Това е, което искам. Um, Благодаря. А сега продължаваме с госпожа Тикал и господин Ком. Поисках от координаторите да предложат до следващата сряда, 12 часа, досието по 100. Има два представителя, господин Покън и господин госпожа Тикал, които ще участват в работната група и се надяваме да имаме подробно проучване. Получихме също така петиция за безопасността по пътищата в Ирландия. Имаме известни проблеми там, защото определено трябва да погледнем сериозно една петиция, когато тя не се предостави. Това е много специфичен местен проблем, свързан с сигурността по пътищата в Ирландия. Координаторите предлагат да се разгледа тази петиция в рамките на общата програма за сигурността по пътищата. Нека да, нека да не забравяме, че Комисията ще представи подобен доклад в, през юни и а, следователно бихме могли да включим тази инициатива вътре, защото ще бъде разкъсване на времето и на силите, ако продължим да разглеждаме петиции а, така с местен, отместен характер по-отделно такива проблеми със сигурността съществуват в почти всички части на Европейския съюз. Но може, примерно, да включим в общата инициатива за сигурността по пътищата. Това е което им да кажа. По комитологията, двамата докладчици ще разгледат данните, които са им изпратени от Международната асоциация по пътен транспорт – Докладчика ще бъде също поканен да присъства на заседанието с господин Сайер от правната служба, който пък беше упълномощен от председателския съвет да, а, говори за насоките. И е, най-вероятно ще си разгледа доклада относно а, какво точно се прави с така наречените делегирани правомощия. Майкъл? А, извинете, има ли някаква разлика а, тук в тези промощия? И най-вече така нареченото изтичане. М тук става въпрос за нова процедура, нов акцент от Лисабонския договор, който се прилага в а, комитологията. И, и много пъти съм казвала, че трябва да спрем да, из, да използваме думата комитология, а да говорим за ам, а, делегирани правомощия. А пък тези изтичания, за които се говорят, всъщност са а, а, остатък от старата система, но просто някои понятия умират бавно. По точка разни, координаторите разискваха а, доклада на господин Крамер за туризма и по третият ЖП пакет, пакет за ЖП транспорта, координаторите предложиха да поискаме комисията да изготви документ по прилагането на третия пакет за ЖП транспорта и най-вече за правата на ЖП пътниците – защото като че ли е, ЖП компаниите не правят особено в това отношение. Със сигурност ще имаме документ по този въпрос. По приоритетите за бюджета 2011 година има много, много кратки срокове, които ни се отпуска а, от, а, от секретарията за внасяне на изменения само до 25 февруари. И мисля, че господин Риге предложи след заседанието, ако стигнем споразумение с координаторите в Сянка, с докладчите в Сянка, да представим изменения пред бюджетната комисия. Знам, че това е извънредна процедура, необичайна процедура, но това е защото всъщност бюджетната комисия представи много кратки срокове ни даде за измененията а ние трябва все пак да отреагираме. А, следващото е работата ни с колегата комисар Калас. Тук имаше едно предложение, направено от мен, на 9 март в Страсбург да се срещнем с комисаря Калас в заседание на координаторите, за да обсъждаме е, срещата на съвета в Лакоруня, в Мадрид. Но също така решихме, че ще бъде добре да имаме подобни заседания редовно. Тоест, той да докладва едва ли не пред нас, а пък координаторите от своя страна след това да докладват на самата част на групата. Това е. А, освен ако съм пропуснал нещо, моля, допълнете. Но това е, мисля. Това е, което дискутирахме на заседанието на координаторите. Добре. Ако сте съгласни, в такъв случай Преминавам към гласуването. Okay. Thank you for your patience. Благодаря за търпението. И така, първо гласуване по доклада от мен самия проекто доклад за предложение за решение по насоките на общността за развитие на трансевропейските транспортни мрежи. Няколко са измененията. Започваме с шесто от госпожа Тикал. Всички, които са за, против, въздържали се, отхвърля се. Член 19 от преамбила за, против, въздържали се, приема се. 19а. Трето изменение от Крамер и Лихтенбергер. За, против, въздържали се, отхвърля се. Второто изменение бе оттеглено. Четвърто изменение по член 20 на Симпсън за, против, въздържали се, приема се. Петото изменение отпада. Законодателно предложение. Това ще го направим електронно. Начало на гласуването. Гласуването приключи. Картата си не сте сложили правилно. 39 гласове, 39 за, няма против, няма въздържали се, приема се. А, съм се броят пилетата. Сега продължаваме с гласуването. Всички са гласували. Гласуването приключи. Някой прави номера. 39 са гласували, 37 За няма въздържали се. Приема се. Никога не сме имали такова единодушие по мое предложение. Оставете ме малко да се порадвам. Следващата точка, мисля, че е също толкова убедителна. Това е предложението господин Кадрауи, предложение за директива на парламента и съвета за изменение на директива 15 по организацията на работното време на водачите на превозни средства. За целите на транспорта. Шесто а, изменение. Всички за против. Нека да проверим гласовете, които са подадени, начало на гласуването. Гласуването приключи. 39 гласували, 18 за, 20 против, 1 въздържал се, отпада. 30 изменение на господин Грош и госпожа Янсен. За. Против. Въздържали се. Проверяваме електронното гласуване. Мисля, че се отхвърля. Гласуването приключи. 15 за, 22 против, 2 въздържали се. Отхвърля се. Член 1, параграф 1. Грош и Йенсен, всички за, тези, които са против, въздържали се, приема се. Седмо изменение се оттегля. 32 изменение на господин Охадрауи за, против, въздържали се. Правя проверка. Мисля, че е отхвърлено така или иначе. Всички са гласували. Приключихме с гласуването. 16 за, 20 против, 2 въздържали се, отхвърля се. Изменение 33-то господин Грош, госпожа Янсен за. против, въздържали се, отхвърля се. 8, внесен от докладчика, за, против, сверка. Начало на гласуването. Гласуването приключи. 19 за, 20 против. Няма въздържали се. От... Отхвърля се. Девето изменение от докладчика за, против. Сверка отново. Изменение девето от докладчика. Начало на гласуването. Гласуването приключи. 18 за 20 против. Отхвърля се. Десето изменение от докладчика. За. Против. Въздържали се. Мисля, че резултата е същия, но правим проверка. Начало на гласуването. Гласуването приключи. 19 за, 20 против. Надявам се, че виждате смисъла на тези сверки, електронни сверки. 11 изменение от докладчика. Гласуваме за. Против. Въздържали се. Правим сверка. Мисля, че минава. Начало на гласуването. Гласуваме 11-то изменение. Край на гласуването. 19 за, 19 против, 1, 1 въздържал се. Отхвърля се госпожа Лихтенбергер. За, против, въздържали се, отхвърля се. 35-то изменение на господин Грош. Гласуване за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 12 от докладчика за, против, въздържали се, електронна проверка. Това е 12-то изменение, начало на гласуването. Край на гласуването. 18 за, 21 против и 1 въздържал се. Отхвърля се. 36-то изменение на господин Драуи. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 37-то изменение на господин Драуи. За. Против. Въздържали се. Електронна проверка. Начало на гласуването. Приключихме ли? Край на гласуването. за, 22 ма против. Отхвърля се. 38 изменение от господина Хадрауи за. против. Проверка правим, моля. По 38-то изменение. Край на гласуването. 20 за, 21 против. Отхвърля се. Предложението на госпожа Вортман Кол на следващо място. Всички за, против електронна проверка на 39-то изменение. Мисля, че отпада. Начало на гласуването. Край на гласуването. 20 за, 20 против. Отхвърля се. 14-то изменение от докладчика. За. Против въздържали се, отхвърля се. Четирсто изменение. Госпожа Лихтенбергер за, против. Правим проверка. Начало на гласуването. Приключихте ли? Край на гласуването. 18 за, 23 против, няма въздържали се, отхвърля се. 13, 15 и 16 изменение. Молбата е те да бъдат гласувани заедно. За, против. Електронна проверка. Мисля, че са приети. Край на гласуването. 20 за, 21 против. Отхвърля се. Член 1, 11 точка, 18 предложение от докладчика. За, против, въздържали се, отхвърля се. 19-то изменение от господин Грош и госпожа Йенсен. Има искане за устно изменение. Има ли възражения срещу устното изменение? Ако не, подлагам го на гласуване. За. Против. Въздържали се. Електронна проверка. 19-то изменение устно предложение. Край на гласуването. 23 ма за, 18 против. Приема се. Това изменение се приема. Преамбил 4А. 20-то изменение. Госпожа Вортман Кол. За, против, въздържали се, приема се. 21-во изменение на госпожа Тикао. За, против, въздържали се, приема се. Първо изменение от докладчика се оттегля, заменя се с 22, господин Драуи. за, против, въздържали се, електронно гласуване. Мисля, че се отхвърля. Проверяваме. Начало на гласуването. Готови ли сте? Приключен. 18 за, 22 против, 1 въздържал се. Отхвърля се 23-то изменение. Госпожа Тикал за, против, въздържали се, отхвърля се. 24-то изменение. Е, има разделно гласуване, което е поискано Гласуваме по първата част, която свършва с регламент 561 от 2006. За, против. Правим електронно гласуване по а, гласуването на първа част на 24-то изменение. Край на гласуването. Гласуването приключи. 25 за, 15 против един въздържал се, приема се, 25-то изменение, за, против, електронно гласуване, като че ли е отхвърлено, проверяваме начало на гласуването, всички са гласували вече, край на гласуването. 16 за, 23 против, отхвърля се. Следващо изменение 25. Госпожа Вортман Кол. Поискано е а, разделно гласуване от а, консерваторите. Първия пасаж завършва с пътен транспорт. За, против, въздържали се, приема се. Втората част на изменението започва в интерес на. За, против, мисля, че се отхвърля електронно гласуване по втората част от изменение номер 25. Начало на гласуването. Край на гласуването. 19 за, 20 против, 2 въздържали се, отхвърля се. 26, второ изменение се отегля, подменя се с 26-то на господин Алкадрауи. За, против, въздържали се. Електронно гласуване, мисля, че се приема, но нека проверим. Край на гласуването. 20 за, 21 против. Отхвърля се. Изменение трето от докладчика за против, въздържали се, отхвърля се. Изменение номер 4, изменение 27 го заменя на господин Алхадрауи. За, против, въздържали се, отхвърля се. 28 изменение на господин Алхадрауи. За, против, въздържали се, отхвърля се. 29-то изменение на господин Алхадрал и за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Пето изменение от докладчика за. Против. Въздържали се. Електронно гласуване за проверка. Изменение номер 5 от докладчика. Начало на гласуването, край на гласуването. 18 за 21 против, 1 въздържал се, отхвърля се. И сега минаваме към последното гласуване на проекто становището. При това господин Алкадрал иска да вземе думата. Благодаря, господин председател ще, беше по-вълнуващо, отколкото очакват, като някои от а, е, измененията не бяха прияти. Няма смисъл да внасяме предложения в съответната комисия. Едва ли ще допринесе много с, на, за разискванията в Комисията по заетостта. Възоснова на изхода от днешното гласуване предлагам да не подкрепим доклада и да гласуваме против предвид създалите се обстоятелства. Да. А, предложението на докладчика е да отхвърлим доклада, така ли? Да, разбирам напълно колегата. Но на този етап групите гласуваха така, както искаха. И съответно процедурата трябва да продължи. По-нататък вече ще видим дали нещата са достатъчно зрели, за да стигнем до компромис. Поне на този етап нямаме възможност за такъв компромис. И е, съответно трябва да слушаме също и становище на комисията по заедостта. Но един напредък поне имаме съображенията вече. Да. Предлагам, че ще бъде добре да гласуваме и просто да видим какво ще стане. Чухте докладчика, така че оставам на вас да решите как да гласувате. И така ще гласуваме. Vote... Всички ли гласуваха? Прекратяваме гласуването. 20 за, 20 против и един въздържал се. В такъв случай докладът се отхвърля. И така, пристъпваме към следващата точка от дневния ред. Аз искам да ви кажа, че за мен е удоволствие да бъда председател на толкова решителна комисия. И така, следващата точка от дневния ред, колеги, е освобождаването от отговорност за Агенцията за морска безопасност 2008-18 точка от дневния ред. So this is the EMSA Става въпрос за ЕМСА, Европейска агенция за Европейска агенция. Имаме е, сега е, параграф 6, изменение номер 1 е, за ЕМСА, Джаклин говорим. Е, госпожа Янсен е докладчик. И така, параграф 1, изменение първо, госпожа Янсен за, против, въздържали се, приема се изменение второ на параграф 6 за, против, въздържали се, приема се. I might have them in the wrong order. I might, mine is in a different order to yours. I can see the confusion now. But doesn't matter. This is M. Виждам, че има някакво, е, някак, някакво объркване и така окончателното гласуване по доклад на, госпож, на госпожа Янсен за Европейската агенция за морска безопасност. Начало на гласуването. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. 34 за, 20 против, 3 въздържали се. Е, така приема се. Не е толкова решително, колкото беше при моя доклад. Приемам, но все пак беше решаващо. Следващото е, е за Европейската агенция за авиационна безопасност. По, също доклад на госпожа Янсен. Пет изменения. Е, така всички. Е, така, е, параграф четвърто. Първо изменение госпожа Аялък за, против. Въздържали се, приема се. Изменение второ на параграф 5. Госпожа Янсен за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение трето на параграф 6 на госпожа Янсен за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение четвърто, госпожа Яла Сандър на параграф 7, 7 за, против, въздържали се, приема се. И е, параграф 7а, изменение 5 на госпожа Бал... Балайтис за, против, въздържали се, приема се. Така, окончателно гласуване е, по Европейската агенция за авиационна безопасност, начало на гласуването. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. 34 5 за, 2 против, 1 въздържали се. Приема се. Следващата точка е Европейска железопътна агенция. Две изменения от господин Рике. Първо изменение към параграф 3 за, против, въздържали се, приема се. Изменение второ към шести параграф. Господин Рике за. Против. Въздържали се. Приема се. Окончателно гласуване е, по Железопътната агенция. Начало на гласуването. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. 34 за, 2 против, 2 въздържали се. Приема се. Следващото е, е, е по госпожа Янсен освобождаване на е, отговорност отговорност съвместно предприятие. така изменението на Балсайте се отеглено и затова пристъпваме направо към гласуване по Сезар. Начало на гласуването. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. 34 за, 2 против, 1 въздържал се. Приема се. Поздравление госпожа Янсен за вашия доклад. След това е, е, о освобождаването отговорност за финансовата година 2008 година, секция 3, комисия и изпълнителни агенции. Започваме с параграф 5, първо изменение от господин Крамер за против, въздържали се, приема се. Параграф 9. Изменение второ, разделно гласуване на две части. Първата част е за туризма, а втората част и а, приветства за първа част за, против, въздържали се, Приема се е, втора част за, против, въздържали се. Може ли да проверим втората част, колеги, ако обичате? Втора част на изменение второ, начало на гласуването. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. 19 за, 17 против, 2 въздържали се. Приема се. Изменение Трето на господин Крамер за, против, въздържали се, приема се. И така окончателно гласуване по освобождаването от отговорност за е, секция 3, комисии изпълнителни агенции, начало на гласуването. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. 34 за, 3 против, няма въздържали се, приема се. Поздравления, госпожо Аяла Сендер. Благодаря ви, колеги. И сега пристъпваме към следващата точка от дневния ред, именно проекто доклад за транспортируемо оборудване под налягане. Това е мой доклад. Ще изчакам. Ще изчакам, докато суматохата свърши. Okay. И така, мисля, че за бъдеще колегите е, първо ще си пия кафето преди дългите гласувания, защото ми стина кафето. <laughs> Uh, И така, колеги, следващата точка от дневния ред е, е транспортируемо оборудване под налягане. Това е, е моя собствен доклад. Е, бихте ли ми оказали е, така внимание? Е, бих искал в началото само да заявя, че специално този доклад засяга различни видове контейнери, които се използват за транспортиране, основно на газове и целта Целта на тази директива за транспортируване, оборудване, подналягане е да се осигури безопасно превозване на газове през държавите членки, без да се изисква лиценз във всяка държава членка. И това обикновено се постига чрез общи стандарти за проектите, за производството и за транспорта. Това е изключително технически въпрос и съм сигурен, че вие сте наясно с това. Това не е въпрос за промяна на съдържанието на директивата, а упростяване и изясняване на стандартите, които съществуват в момента и които в момента се прилагат. Е, това преразглеждане се наложи е, поради многобройните изменения в законодателството през годините е, заедно с международните споразумения по този въпрос. Е, настоящо законодателство е осложнено и съдържа противоречия и за това сега искам всичко да бъде съобразено с международните споразумения. Измененията включват изяснение на определението на транспорт конструируем оборудване под налягане и комисията трябва да изясни как точно е, да се прилагат разпоредбите, а също така и да се изясни е, преоценката на съобразността. Това не е необходимо в е, случаите, при които законодателството е чисто национално или регионално. Измененията, които аз предлагах, аз говорих с съвета. Съвета е удовлетворен от тези изменения. Е, самите, самия съвет не е внесъл големи изменения в текста на комисията и аз съм доволен от предложенията на съвета, защото те отразяват измененията, които аз самия направих в този доклад. До толкова доколкото говорим за комитологията, е, ние все още очакваме интеринституционалното споразумение по новите разпоредби Междувременно аз предложих изменения по проекто доклада, чиято цел е да се запазят разпоредбите, свързани с околната среда и съобразно с мнението на правната служба. Съобразно интерституционалното споразумение, ние, е, е, е, постигна, ние трябва да постигнем споразумение на първо четене. Надявам се да няма допълнителни изменения и заради това можем да пристъпим към първото четене. Това е настояща ситуация, свързана с доклада. Надявам се, че всичко ще се изясни. Е, аз искам просто е, да постигнем хармонизирана система в Европейския съюз и е, да бъде съобразено с международните споразумения, които вече съществуват във връзка с това оборудване. Това е сега ще чуем нето на господин е, Кон от е, Европейската народна партия. Благодаря, господин председател. Първо, от името на ЕНП искам да ви благодаря за великолепно свършената работа. Искам да благодаря и на Европейската комисия, която пое инициативата. Става въпрос за много техничен доклад, но всъщност той е много важен, защото трябва да създадем висок стандарт за приносимите ам, транспортното оборудване под налягане. И а, целта е също така да премахнем различията между международните разпоредби и настоящата директива, която съществува в Европейския съюз. Директива, а, която беше приета преди две години и засягаше морският и ЖП транспорт на оборудването под налягане. Тези текстове трябва да бъдат консолидирани. Мисля, че точно това ще направим тук, така че съм съгласен с вашия доклад, като се включи а, член 12, параграф 3. Там се говори за оборудване под налягане, което може да бъде презаредено. Защо се говори за презаредено? Не мисля, че текста трябва всъщност да засегне точно тия оборудвания. Бихте ли уточнили? Благодаря, господине. Давам думата на господин Стъркс. Да, в докладчика сянка е госпожа Майснер и от нейно име искам да благодаря а, за доброто, за добрата работа по този силно техничен доклад. На Пълно съм съгласен с забележката на господин Грухт. Определено трябва да имаме обща регулация в тази област за Европа и също така трябва да се хармонизираме с световните правила и а, тази безопасност е нещо важно. Нека да не забравяме какво случи в Италия, в Виаджио миналата година как всъщност една цистерна се взриви в един инцидент, пътно-транспортно происшествие и съответно експлодира и много хора загинаха. Така че, господин председател, имате пълната ни подкрепа. Благодаря. Някой друг да иска думата по тази тема? Господин Паскарели от комисията, разбира се. Благодаря. Господин Паскарели, бихте ли отговорили на зададен въпрос на господин Кокс? Защото аз лично надали бих могъл. Първо, искам да отговоря на господин Кархем относно не заредяемите, не зареждащото се оборудване също се включва в тази директива, но след като те не могат да се презареждат, те няма да има значение дали ще има части, които могат да се демонтират или не. Така че разбирам вашата загриженост, но няма проблем с частите, които ще се демонтират. При а, устройствата за не многократна употреба или за еднократна. Но като цяло, мисля, че нямам какво да добавя спрямо казаното от докладчика. Благодаря му за свършената работа. Благодаря и на тези, които се изказаха. Вашите изказвания описаха ситуацията много точно. И единственото нещо, което искам да добавя, е, че този че приемането на този текст от законодателите, се очаква с големи притеснения от страна на индустрията. Много промени бяха предприяти в тяхната индустрия. Комисията прие всички изменения, които докладчика поиска. И евентуално ще очакваме а, някакво решение, което не принадлежи само и на институциите. Международните ни задължения, към които сме, сме се присъединили, а, и тук става въпрос също и за транспортираното оборудване под налягане – ще влязат в сила от 1 юли 2011 и държавите членки ще имат нужда от време да транспонират директивата и да я приложат. Така че колкото по-скоро получим, а, стигнем до споразумение между нас самите, между институциите, толкова по-бързо този процес ще може да започне. Благодаря. Благодаря. Крайният срок е за измененията е 25 февруари. Разискванията са планирани за 22 и заседанието е на 23. Гласуване в пленарна през 2010. -та. Опитвам се тук да насоча усилията към първо четене, но си има формалности по приемането на измененията и съответните графици. Ако всички са доволни, преминавам към бъдещето на транспорта. Това е един проект доклад. Господин Грош, имате думата. Благодаря, господин председател. Днес бележим първата дискусия по този въпрос. Благодаря на докладчиците в Сянка и на другите колеги които дадоха своя принос и предложиха важни идеи за доклада. Ще се опитам да включа това, което те казаха. Преди да започнем с разискванията, искам да кажа, че това е все още само работен документ, по мое мнение. Можем да го приемем като подготвителен документ за Бялата книга, така че няма да има много подробности и искам да насоча вниманието ви към основните послания. Преамбюла е отправната точка. Той е последван от списък, но ако погледнем документа в цялост, е, с списъка, с изброяването, нещата са съвсем ясни. Според мен следващите точки са най-важни. В нашата комисия, и това е очевидно, транспортът е ключов елемент в развитието на регионите в Европа и държавите. И искаме да изведем това в началото и това го подчертавам многократно. Транспортът повишава конкурентоспособността на регионите и на държавите. На второ място, транспортният сектор играе много важна роля в създаването на работни места в економиката. И минавам към третия въпрос, а именно, че транспортът влияе на качеството на живота и на здравеопазването. Какво има? Виж го тебе само да ти покажа, той е със синия. Имахме програми и в миналото, в пакета за а, климата се съдържат важни елементи за бъдещето, особено перспективата 2020 година и мисля, че комисията ще продължава да играе водеща роля в това отношение. Много често а, се проявява доста засилен политически интереси към други теми. Това ще подхрани дискусията по темата. С оглед на приемствеността, транспортът трябва да се разглежда като нещо, което е цяло всичко друго, а не в изолация. Той влияе на социалната политика, на околната среда, на заетостта, на економическата политика в цялост в различните страни. Имаше някои критики, отправени в хода на разискванията, заради това, че механизмите за финансиране се прилагат в изолация от политиката за конкурентоспособност. Необходими са отделни механизми за финансиране в транспорта. Надявам се, че моят доклад е достатъчно ясен. По време на дискусиите утре ще го засегнем отново. Регионите трябва да имат възможност да се подготвят за следващите 10-20 години и затова трябва да им заложим по-ясни цели, за да можем да обсъдим тези цели, какви да бъдат. Това е засегнато в доклада. Що се отнася до конкретните предложения, по моя преценка, от една страна трябва да продължим да обръщаме внимание на мобилността в е, градовете. 80% от населението в днешно време живеят в градските райони, в застроените райони, така че многомодалният транспорт, различните видове транспорт е, играят важна роля. Трябва да укрепим различните начини за а, превоз по места. Това е един а, проект, а, насочен напред в бъдещето. Необходими са и по-конкретни цифри. А, расте обема на транспортните услуги, конкуренцията се развива и трябва да дадем тласък на съвместяването на различни видове транспорт. Трябва да обърнем внимание на въпросите за ефективността на услугата. Така че а, съчетаването на различните видове транспорт трябва да се съотнесат към економиката, да не се отчитат само економическите критерии а, емисиите от въглероден а, диоксид също се превръщат в важна цел. Необходимо е едно съчетание от различни мерки. Енергийни мерки, цено, мерки свързани с ценообразуването пакета трябва да включи и тези мерки, за да ограничим емисиите от въглероден диоксид, международен план. Това сме го обсъждали няколко пъти в комисията. Тук е мястото на тази тема. И на последно място, но не по важност, е а, въпроса за а, финансовите. А, а отстъпки, като например данъчното облагане, различни видове финансови стимули, които да спомогнат да бъдат преодолени съществуващите проблеми. Трябва да гледаме напред в бъдещето. Различните видове транспорт трябва да, да се използват там, където са най-ефективни, съобразно изброените от мен критерии. Вътрешния пазар не бива да го губим от поглед. Също различни аспекти трябва да бъдат отчетени. Взетите решения следва да се прилагат на практика и в бъдеще трябва да обръщаме много по-голямо внимание на обхвата на законодателството и доколко то се транспонира в вътрешното право на държавите. Трябва да се следи дали има забавене, изкривяване на конкуренцията, например. И в заключение, по отношение на пакета за мерките за железопътния транспорт и целия сектор, всички тези въпроси, когато ги обсъждаме, трябва да се основават на съответната рамка. Обучението и подготовката често се превръща във важен въпрос – служителите трябва да имат висока квалификация, но съответно и качеството на услугата трябва да е високо и това ще е отрешаващо значение, когато се използват съчетания от видове транспорт. Не би имало смисъл да приемаме директиви, без да обръщаме внимание на насърчителни мерки за обучението и подготовката на служителите, за да могат държавите всъщност да докажат на практика, че а, изграждат добра квалификация, служители с добра квалификация. Всичко това го казвам в контекста на пътния транспорт. В много държави членки стана съвършено ясно, че шофьорските свидетелства се дават след 3-4 седмици обучение. В други държави срока на обучение е далеч по-дълъг. Това е много важно с оглед на бъдещето. следователската работа. Вече се осъществяват някои проекти, трябва да бъдат подложени на оценка, положителният опит трябва да продължи да се прилага, но има и предизвикателства, като например програмата Открито небе. Сигурността, безопасността са други въпроси, които ще се превърнат в ключови елементи на транспорта в бъдеще. Ще се върна на тези въпроси, когато засегна целите. Агенциите. Вече обсъдихме агенциите. Нужни са ни агенции, които да работят ефективно, а не само да говорят. Ако искаме тези агенции да постигат хармонизация в бъдеще, в технически смисъл, също така искаме да изградим някакъв европейски регулаторен орган, то тези агенции трябва да бъдат ефективни в работата си. Затова зададох и въпроса за пътния транспорт, защото около 85% от транспорта се осъществява по суша, няма такава агенция. Научно-изследователската работа би могла да подсили сигурността на пътищата, също така може да спомогне да преодолеем проблемите, с които се сблъскваме с транспонирането в различните отрасли в различните държави. Тази агенция би могла да изпълнява функциите на регулаторен орган. Аз тук не предлагам просто да създадем още една агенция, а по-скоро да имаме ресурсите необходими за такава дейност Следващо а, място а, в а, сектора на транспорта последните а, постижения в областта на енергетиката могат а, да намерят а, приложение и да обслужат по най-добър начин интересите на гражданите, да опазват околната среда и а, разпределението на компетенциите. Създаването на фонд. Мисля, че е крайно време да обсъдим този въпрос. Необходимо ли е да имаме специализиран фонд за транспорта? Според мен да. Ако искаме към нас да се отнасят сериозно, в бъдеще, когато обсъждаме всички тези важни въпроси с държавите членки, и ако искаме искаме да предприемем нещо на практика, трябва да преодолеем проблемите, с които се сблъскахме в миналото, когато се смени комисаря, се сменят приоритетите, сменят се сроковете, всичко се предопределя от това, от къде идва. Така че този транспортен фонд с съответните заделени средства – а, може да сработи. Средства ще бъдат а, също така внасени от различните региони. Ще обсъждаме и новия бюджет и би било интересно да се повдигне и този въпрос. И втория важен аспект, на който искам да обърна внимание по отношение на този фонд, е пряко свързан с евровинетките и маркировките ще бъде много трудно ние да изискваме от държавите членки да инвестират приходите от транспорта и мобилността за нещо общо. Но ако имаме един силен фонд и можем да им предоставяме средства от него, при положение, че държавите членки докажат добрата си воля и съфинансират такива проекти за мобилност, то тогава може наистина да се съфинансират проекти, и да се изискват съответните маркировки. Така можем да настояваме за използване на всички е, видове а, транспорт. А, е, това го споменах, когато говорихме за политика по отношение на пристанищата и мореплаването. По този начин можем да подсилим ефективността на европейските транспортни мрежи, трансевропейските мрежи в бъдеще и средствата, освен това, ще се изразходват там, където има сътрудничество между държавите членки. Това би бил един добър стимул а, за приемственост в политиката за транспорта. И на последното място необходими са ни измерими цели – това го споменахме във връзка с безопасността по пътищата. Това е единствената област, в която има някакви ясни жалони, някакви ясни мерни единици в определени държави членки. Ако заложим цели през следващите 10 години, това би било едно предимство, защото политиката ще стане много по-ясна за гражданите. Ще можем да заложим ясни приоритети. Освен това означава, че можем да се съизмерим с целите, които сами сме си заложили. И тези цели най-вече са свързани с безопасността по пътищата. Цифрите, които предлагам, очертават тенденции, които от няколко години вече разпознаваме. И втората цел е свързана с а, обществения транспорт в градовете. 80% от хората живеят в градовете, трябва да имаме ясна цел. И останалите цели са свързани с околната среда, енергетиката, различните видове транспорт, модалността на транспорта. И в края на текста можем да решим да допълним или пък да заречем някои от тези цели, то трябва да се придържаме към принципа за залагане на ясни цели, тъй като ще имаме една конкретна основа, за да продължим работа. Благодаря, надявам се, че през следващите няколко седмици този документ ще послужи за основа да проведем много интересни дискусии в различните групи. Uh, Благодаря ви, господин Грош, за този разбираем доклад. Господин Алкадрай от Социалистическата партия има думата. Благодаря ви, господин председател. Магдалена е докладчик в Сянка. Аз съм сигурен, е, че след няколко секунди ще каже каквото има да добави. В началото искам да заявя, че докладът е много важен, защото ще създаде основата за това, което е, ще правим през следващите години подготовка за Бялата книга. Искам да благодаря на докладчика за този първоначален опит да ни въведе в бъдещата работа. Това е въведение в интегрален е, подход, който е много важен. Няма да изброявам по кои точки точки съм съгласен. Може би някои неща трябва да бъдат изяснени до, до, до, довършени. Е, себестойността на транспорта. Тук има цяла поредица от мерки и има особено комодалност. Съгласен съм с това, но тази комодалност е альтернатива и не съм сигурен, че трябва винаги да се прибягва до нея, защото е, при комодалност трябва да има промяна към альтернативни транспортни средства. И вие говорите за финансови стимули вместо наказания или глоби. Не знам какво точно имате предвид. Какво е, значи, примерно, да кажем, външни разходи? В момента може би се създава допълнителни разходи, е, може би е, това са някакви опити за глоби, но това са необходими глоби, които трябва да се обсъдят. Трябва да приканим комисията да ни предложи модел за интернализиране на допълнителните разходи. Е, всъщност много е трудно да се определи точно това, но все пак трябва да се доизясни този въпрос. Е, сега за единния пазар говорите за пълно отваряне на пазара обществените услуги. Мисля, че това трябва да се доизясни, защото отварянето на пазара е, може да не бъде само цел, а да бъде цел. Трябва да се изяснят нещата и трябва да видим какво се изразява европейския социален диалог и какво може да направи комисията, за да симулира такъв диалог. Сега минаваме към следващата глава Европейските агенции. Може би трябва да бъдем малко по-амбициозни във връзка с необходимостта от техническа интероперабилност, конкретни текстове за създаването, за укрепването на Европейската железопътна агенция, особено предвид случилото се в Белгия миналата седмица. Е, тази агенция трябва да бъде разширена, трябва да обсъдим е, е, така агенция за автомобилен транспорт също е хубава идея. Сега имаме план за открита мобилност на комисията. Трябва и това да наблюдаваме. Сега ITS, това е много важна точка. Трябва да видим как да се ускорят нещата. Може би трябва да настояваме за по-голям напредък. Сега за измеримите цели, последната точка, това е велика идея на Европейския парламент и в Европейския съюз като цяло трябва да си определим критерии и, изм... и цифри, изобщо измерими величини но трябва да ги обмислим съвместно. Мисля, че е, това е правилен подход. Благодаря ви. Благодаря ви, е, господин председател. Аз е, е, така докладчика в Сянка не можа да присъства днес. Тя в момента води кампания в своя избирателен район. Съзнавате, че понякога имаме други приоритети. И от началото, от името на докладчика в Сянка, искам да изкажа благодарността на Матио. Тя каза, че са работили съвместно много добре с е, докладчика в Сянка е, и държа да подчертая това. Е, при следващата дискусия ще бъде важно да постигнем едно значително мнозинство тук в парламента, за да е, се види какво точно искаме, когато преговаряме с комисията и съвета. И искам да съм сигурен, че държите на сътрудничеството. И трябва, освен това, вашата точка да бъде по-конкретна. Е, сега главата за измеримите цели. Мисля, че трябва да определим процентите, точните цифри, обаче не знам дали е хубаво да имаме списък на нещо, което трябва да постигнем. 40%, 50% намаление на жертвите в, в автомобилни катастрофи. Това трябва да се обсъди подробно, обаче трябва да се каже парламента, парламента да посочи една линия, която трябва да се следва и въобще цели, които трябва да се преследват. Сега е, е, говорите за ефективната комодалност. Напълно съм съгласен, че това е важно е, за различните модалности и за евентуалното им съчетаване. Това е, е част от решението, когато говорим за мобилност. Е, всеки, всеки вид транспорт има своите <clears throat> предимства и недостатъци. Трябва да съчетаем предимствата на различните и вие правилно подчертавате това в доклада ви. Сега главата за финансирането също е важна. Мисля, че ние постигаме етап, където трябва да е, упражним по-голям натиск, за да може Европейския съюз да поеме по-голяма отговорност. Не знам на теория дали всички държави членки толкова въодушевено е, приемат такива стандарти, обаче те приемат европейския бюджет, но това понякога е нещо различно. Трябва да се търси е, баланс между това, кое за какво е. За агенците. Това е много важна глава от доклада и е, говорихме напоследък за е, агенция за е, автомобилен транспорт. Е, за мен не е. А, аз, съм, аз мога да е, да, така да проследи вашите доводи, обаче имам въпрос. В е, списъка на измеряемите цели за въглеродния двуокис има съчетание с 2010, но в пакета за климата имаме една основна линия и годината е 2005. Не знам дали не трябва ние да е, предложим цифри, които са съпоставими с 2005 година. Това е свързано с пакета в климата. Е, втория въпрос от името на нашата група е за альтернативните горива е, за автомобилния транспорт и електрическите автомобили. Това са две точки, които искаме тук да видим под формата на иновации. Европейски съюз трябва да направи нещо повече за насърчаването им. От свое лично име искам да ви благодаря за това, че подчертавате значението на вътрешния пазар. И Саид току-що подчерта значението на обществените услуги във вътрешния пазар. Съгласен съм с Саид по този въпрос, но държавите членки е много често, е, много трудно отстъпват правомощия по някои аспекти на транспорта и искам е, специално за доклада да говоря за корабоплаването. Това е нещо ефективно и ако тук създаваме вътрешен пазар, административното бреме ще намалее. Много е, подобрения могат да бъдат е, въведени, обаче дискусията е много трета, така че трябва да създадем вътрешен пазар не само като правила и регулации, но също така е, финансирането и практическото транспортиране събиране на стоки. Нека да бъдем по-гъвкави. Е, тези точки са интересни, ще трябва да ги обсъждаме за бъдеще. Нашата група като цяло ви подкрепя. Възникват въпроси, някои, някои дребни точки, които е, трябва да се уточнят, трябва да се споразумеем по точните цели и проценти, но това е голяма стъпка в правилната посока. Сега е, представител на Гърция. Благодаря. Благодаря за този пълен изчерпателен доклад. Смея също така да твърдя, че намирам много положителни елементи, неизменни за бъдещите ни е, дебати. Целите за бъдеще са важни, реалистични и много конкретни. И при все това бих желала да имам малко повече яснота. Относно транспорта, градския транспорт, бих желала да изтъкнем различието между мобилността и стойността. Мобилността засяга няколко сектора. Докато обикновено, когато кажем градски транспорт, разбираме автомобилен транспорт. Така че ще трябва, може би, да намерим по-добра дефиниция. След като говорим също така за бъдеще, трябва да кажем ясно нещата. Можем да говорим за комодалност, но без ясно дефиниране на типовете транспорт, без насочването на градския или на пазарния транспорт, транспорта на стоки към ЖП транспорта, няма да имаме бъдеще. Не можем, не можем да изкореним всичките гори в Бразилия, за да засеем, а, проду, за да засеем култури, които дават биогорива, само за да поддържаме чист автомобилен транспорт. Не може да продължаваме така. Това е важно, ако искаме да избегнем излишният трафик. Това е перспективата за бъдеще на транспорта. И ние трябва да говорим за нея. Относно планирането, мисля, че бихме могли също така да а, направим по-добро разпределение на времето за работа и личното време. Тук понякога в този парламент в Брюксел правим точно това, което не би трябвало да правим. Даваме много лош пример. Нека да се поправим, защото си противоречим с текстовете, които са положителни. И когато имаме черно, нека да го кажем черно, а не бяло. Трябва да имаме промяна на типовете на транспорт, ако искаме да постигнем екологичните ни цели, които са дефинирани. И още една забележка по точката за положителното влияние на транспорта в економически план. Тук също трябва да посочим, че пътният транспорт, но също така и ЖП транспорта в, що се отнася до шума, има много негативни последици в социалните отношения. Например, шумовото замърсяване, което води до различни болести, патологии и също така е неприятно. А що се отнася и до регионалното благоустройство, виждаме, какво става около големите агломерации. Тук можем да дадем огромни, огромен брой примери. Трябва да се спрем на тези въпроси, ако наистина искаме да направим крачка към бъдещето. И в заключение искам да а, говоря за модалното разделение. Ако искаме наистина да вървим към бъдещето, трябва да кажем, че може да съществува нелоялна, не конкуренция между различните типове транспорт. Например, облагането с такси на някои типове гориво, керосин или други. И е съответно да представим ясно изискване в тази област. Тук се надявам да имаме възможност да представим изменения. Благодаря, госпожо Лихтенберг. Господин Вандален. Благодаря. Поздравявам ви за доклада, е, подхода, е, основните идеи. Е, вие сигурно ще получите нашата подкрепа. Съгласен съм с е, колегата Стекс, особено за вътрешния пазар. Това е, е ключов въпрос. Е, вие е, сте му отредили значително място, съгласни сме. Сега измеряемите цели. Хубаво е да се говори за това. Хубаво е да говорим и за какво искаме. Обаче, ако искаме нещата действително да се постигнат на практика, е, виждаме, че тези измеряеми цели са хубава идея, обаче все пак трябва да се постигне нещо повече. Е, специ специално за е, емисиите на въглеродния двуокис. Е, сега за определен, е, определени видове транспорт може да има повече измеряеми цели, отколкото за други. Има някои аспекти от доклада, които ме затрудняват. Съгласна съм с госпожа Лихтенберг. Тази комодалност малко ме смущава. Ефективността на транспорта зависи много често в значителна степен от, железоп... от шосения транспорт. Ако погледнете от последните 20-25 години, говорим за увеличение на ефективността на транспорта. Това се случи, ем, обаче всъщност шосения транспорт нарасна и специално аз имам критики към това. Е, примерно да речем, е, ние трябва да обръщаме по-голямо внимание на вътрешния воден транспорт. Е, сега за комоделността имам резерви трябва да се създадат нови европейски агенции, специално за шосейната агенция. Трябва да сме наясно, че в Европа има една обща тенденция към разширение на бюрокрацията. Се нова и нова и нова агенция. През последните 20 години е, непрекъснато като гъби никнат агенции. И сега е, предложенията на парламента. Аз е, не подкрепям идеята за нова гъба. Мисля, че ще бъде много по-интересно да намаляваме броя на агенциите, може би да снаем някой от тях, е, за да може е, тази бюрокрация да тръгне в един поток и която не се съобразява с политиката в държавите членки. Какво става там? Е, правителствата се борят с бюджетните дефицити, искат да съкръщават бюрокрацията, искат тяхната бюрокрация да става по-ефективна. Ние в вървим в обратна посока и създаваме нова агенция. Така че това не може да се подкрепи. Сега фонда за транспорт и това не може да се подкрепи поради същата причина. От години насам парламентът настоява за това, е, че трябва да се работи по политиката е, е, за регионален и местен транспорт, нека да дадем предпочитание на субсидиарността, защото общините, регионите най-добре могат да определят каква да бъде тяхната регионална транспортна политика. И така субсидиарността. Ние не искаме нов фонд за парламента, защото това всъщност е, е, е извинение за да имаме по-голяма власт. Е, всъщност е, Европа от години насам трябва да разбере, че трябва да има разпределение на правомощията с нея и с държавите членките. Нова агенция, нов фонд всъщност ще подобри ли разпределението на правомощията между държавите членки и регионите? Едва ли мисля, че е така и затова тя две точки няма да бъдат подкрепени. Господин Алварес. Muchas gracias, presidente. Eh, quería comentar que mm, seguramente mm, es, el procedimiento es el, es el normal. Pero... Искам да кажа, че такава е процедурата, но много малко време имахме а, след получаването на документа, особено като се има предвид важността на темата. Все пак говорим за бъдещето на транспорта в Европа. И именно поради това моите коментари могат да бъдат по-повърхности. Моля да ме извини докладчика. Доколкото разбирам, документът на докладчика е альтернатива на документа внесен от комисията. Сега виждам, че като че ли не е точно така и това може би се дължи на факта, че докладчик е съгласен с комисията, така ли е? По-конкретно, когато говорим за бъдещето на транспорта в Европа, ние в парламента следва да анализираме прилаганите до тук политики и постигнатите резултати, за да знаем в каква посока да вървим в бъдеще. Според мен работата, свършена от комисията и докладчика, следва да стъпи върху постигнатото до сега. За това ми се иска да има едно ясно обяснение на приоритетите и целите за бъдещето на транспорта. Необходими са неизмерими цели. Цели, които имат количествено измерение. трябва да анализираме възможностите, да си заложим измерими цели, но те трябва да са съобразени с конкретни приоритети. Смятам, че трябва да направим преглед на ролята на транспорта. Преждеговорищите вече споменаха каква е ролята на транспорта. Той има социални, економически и териториални измерения. Можем да очакваме конкретна подкрепа, да изискваме такава и да обвържем това с економическата е, криза, мястото на транспорта на фона на тази криза, както каза докладчика. Според мен безопасността а, е, следва да а, е, бъде в отделна глава. Вече бе споменато това, но предвид последните събития, безопасността заслужава специална трактовка. Много е важно сигурността и безопасността да са отделени. Транспортът сам по себе си е свързан с безопасността. но тук не се споменава кой ще отговаря за сигурността. Една от тези области а, е, попада в обхвата на транспортната политика, докато другата а, е, тема а, е, попада в обхвата на регламентите. По въпроса за вътрешния пазар и сближаването. Смятам, че е важно да предвидим цел, наречена териториална интеграция. Това спомена господин Грош, когато говореше за вътрешния пазар. Съгласна съм с казаното. Транспортът е от ключово значение за економическото економическия съюз и е свързан с нашите граждани, и нашата териториална цялост. Целта е да няма вътрешни граници, все пак. Така че тук отиваме отвъд а, превоза на стоки, говорим за движение и на хора. И хубаво е да се споменат и връзките между гражданите и между държавните отношения следва да бъде споменат транспорта като ключов приоритет. Господин Грош, освен това, спомена ефективност на съвместяване на различните видове транспорт, комодалността и а, доколко ефективно а, са взаимно свързани различните видове транспорт. Господин Грош а, споменава тази комодалност – и следва да споменем, че трябва да има и балансираност между тези различни видове транспорт. Това да бъде казано изрично. Беше споменат а, морския транспорт, железопътния. Те допринасят за устойчивостта, за безопасността и всичко свързано с морския транспорт и ЖП транспорта в този текст също трябва да бъде отчетена. Мисля, че господин Грош беше доста смел, когато спомена въпроса за финансирането на новата транспортна политика. Ще ми се да допълня нещо ново в обхвата на финансирането на транспортната политика в Европа. Според мен инвестициите в транспорта трябва да са част от а, пакта за стабилност в бюджета за него. И когато обсъждаме това и обсъждаме и измененията, бихме могли да доусъвършенстваме текста, но благодаря на господин Грош за съставянето на този текст и за неговите виждания. И като докладчик в Сянка изразявам надежда да мога да допринеса с, с своите градивни коментари. Господин Крамер.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 и че всичко може да, да бъде отхвърлено. Но тук имаме конкретен текст с конкретни цели и оценявам постигнато. Разбира се, имам все още празноти и пропуски. Когато говорим за бъдещето на транспорта и ако не реализираме, ако не обмислим реалността по-конкретно, можем да си кажем, да, за сега всичко е наред, ще мислим в бъдеще. Но не е така. Ако нещата не функционират както трябва, това е защото всъщност рамковите решения, свързани с тях, не са правилни. Те именно трябва да се променят. Има нелоялна конкуренция. Например, въздушният транспорт, който е 3 или 4 пъти по-опасен от а, а, другите. Не се. Е, е, всъщност съм доста привилегирован. Няма допълнителна такса, допълнително облагане върху керосина. А, сертификатите се присъждат много лесно а, с, на търгове. Няма цени за, и такси върху транзитните полети, примерно над е, Сибир. Понякога има закъснение от 5 часа, примерно, без е, самолетните компании да са принудени да плащат е, обещетения на пътниците. А другите ЖП компании, примерно и други, за половин час закъснение плащат компенсации. Именно за това а, той се разрасна толкова много. Вярно е, че случилото се в Хали а, е а, драматично. Имаме също така 40 000 загинали по пътищата. Това е много. Това е много повече, отколкото загиналите в ЖП транспорт. Искам също така да кажа, че комисията като че ли се опита да премахне а, Бялата книга, свързана с, а, модал... с предвижванията. Сега комисията изкова термина комодалност. Най-вече за кратките разстояния. Но мисля, че има едно противоречие между точки 3 и 4. В точка 3 се казва, че трябва да имаме ефективно използване, а не просто трансфер, прехвърляне към друг транспорт но ефективното използване ще се състои само ако пътят, примерно, е ефективен. И това означава, че трябва да а, подкрепим пътния транспорт, но тук пък идва противоречие с факта, че ние мислихме да се ориентираме към друг тип транспорт – от, в Берлин ни бяха представени едни а, диапозитиви. От 90-та година насам транспорта се увеличил 35, с 35%. И даваме някои облегчения, например, за индустрията в това отношение. Но виждаме, че транспортният сектор всъщност поглъща като една бездънна яма всичките наши усилия, всичките средства, които инвестираме за намаляване на а, емисиите въглероден диоксид. Ако продължаваме да развиваме такъв а, а, транспорт, никога няма да постигнем целите от 3-20-20-20, които сме си поставили в екологичен план. Всички емисии, най-вече замърсяващите емисии, всъщност идват от транспорта. Така че единственото решение е да увеличим броят на пътниците на общия транспорт, примерно ЖП транспорт или автобусния транспорт, но също трябва да увеличим броя на хората, които използват велосипеди. Ако погледнете, примерно, настоящите ни пътища, ще видите огромни авенюта, булеварди, а, с тесен тротуар 50-60 см. Не, не преувеличавам. Така е в почти всички големи градове. Например, Мадрид. Да, веднага видях реакциите ви в момента, в който споменах Мадрид. Но трябва да погледнем нещата общо. Трябва да увеличим броя на хората, които се предвижват с автобус или с колело. Видяхте какво стана в Копенхаген – и в Берлин също успяхме да увеличим броя на хората, които се предвижват с колело почти два пъти. Такъв беше случай с Копенхаген и с много други градове. Аз съм за мобилността. Мисля, че е важно да имаме, да държим равносметка за всички елементи и всички критерии. След това економическите последици. Един анализ показва, че автомагистралната мрежа около а, Мюнхен подпомага едва ли не малките ресторанчета. Тоест, има а, има известни предимства, но пък също така се разваля качеството на живота, няма достатъчно пътища за разходки, за колелета и така нататък. Благодаря. Да, Майкъл, не знаех, че е толкова голям проблем, че се затварят бирари и така нататък. Госпожа Еласендър, Да, благодаря. Искам да кажа на господин Крамер. Аз харесвам Берлин. И вярно е, че тротуарите са тесни. Много често е така в историческите градове. Но в Мадрид спокойно може човек да се придвижва по тротуара. И с средствата, които ще ни се отпуснат сега, ще създадем коридори за велосипедисти в Мадрид. Искам да благодаря на госпожа Лаварес и на господин Грош за положените усилия с цел създаване на диалог, за да се изгради един положителен, новаторски и конструктивен доклад за транспортното бъдеще на Европа. Ще се радвам, ако транспорта функционира така, както всички го искаме. И относно ефективността на комодалността, да, а, наистина трябва да вървим в правилната посока. А ако обаче обявим война, в крайна сметка всички са губещи. Мисля, че господин Грош си, точно за това говори, когато говор... казва за ефективна модалност. Защото от една страна имаме цифри, статистики, говорим за прехвърлянето между типовете транспорт, но къде са тези интермодални да, платформи? Мисля, че трябва да имаме повече инфраструктура в това отношение. И да видим как евентуално ще се осъществява връзката между отделните типове транспорт. А що се отнася до вътрешния пазар, може би забравям цифрите, но не знам дали в Лисабонския договор няма други правомощия, освен делегираните действия, с които да се принуди, да се наложи едно прилагане така, както го искаме. Даваха ни се примери с Галилео, с други. Е, европейските транспортни мрежи са един от най-конкретните примери защото когато говорим за двустранност в отношенията, комисията като че ли няма достатъчно правомощия, за да наложи подобно прилагане, било то бюджетни правомощия или политически. И тук е голямата слабост. На политическо ниво няма достатъчно воля за прилагане на всички проекти. За европейските агенции, да, съгласна, има агенция за пътния транспорт – но как чисто пътната част да се включи в работата на агенцията, без да се а, отнемат неща, които сме а, вече постигнали в, в, в в, в миналата легислатура. Не знам дали, когато говорите за градски транспорт, включвате трамваите и така нататък. Мисля обаче, че тази част на градски транспорт трябва да бъде по-видима, така да се каже, за публичното внимание. Ам, трябва. Мисля, че също така е добре да подкрепям идеята на госпожа Алварес но не виждам много тук да говорите за летищата. Трябва да ги включим някъде в този доклад. И що се отнася до целите, тези, това намаляване с 40% на загиналите по пътищата, а, защо всъщност да не, го, да, не, да не си поставим за цел 50% по-малко загинали? Аз лично бих казала, минус 50%. И 40, минус 40% за тежко ранените. Това ще бъде предизвикателството за старите държави членки. Успяхме да намалим а, значително, но цифрите, които си, си набелязахме, не са кой знае какво постижение. Относно ЖП транспорта до 2011 година трябва да имаме изцяло електрическа консумация. Не разбрах обаче съвсем какво мислите да правите с дизела. А относно речния и морски транспорт, мисля, че за речния транспорт специално трябва да има по-добро развитие на платформите за интермодалност. Госпожа Фостер. Благодаря, господин председател. Ще се постарая да бъда кратка. Благодаря на господин Крош за комплексния доклад. Много със... богато съдържание, много логично Имам обаче някои притеснения, също като господин Ван Дален. Искам да ги повторя. Най-общо казано, мисля, че би трябвало по правило ние в парламента се впускаме в твърде описателни текстове. Не знам каква би била панацеята за транспорта в Европа, но всяка държава членка се съобразява с различни фактори, поради местоположение и други съображения. Това не бива да го забравяме. Много е хубаво Европейския съюз да предприема неща, някои тя ги вършим добре, но все пак и държавите членки трябва да поемат отговорността си. Местните власти, централната власт, те също имат фактори, с които да се съобразяват, отделни проблеми, които трябва да решават не бива ние да им отнемаме това право и да им кажем, ние ще се справим с тези проблеми, тъй като те са си тяхна отговорност. Господин Ван Дален вече повдигна някои от въпросите, които искам да засегне. Господин Грош също спомена въпроса за създаването на фонд. Фонд за какво? А, откъде ще постъпят средствата в него? Разбира се, ние подкрепяме проектите до трансевропейските мрежи, но ние очакваме от правителствата да ограничават разходите. Казваме, че има прекалено раздута бюрокрация в цял свят. Така, така че не виждам този фонд какво би вършил. Очевидно имаме седмата рамкова програма, където се предвиждат средства за научно-развойна дейност и технологии, но това е нещо различно. Що се отнася до сформирането на фонд за транспорта в Европа, не смятам, че мога да го подкрепя. Трябва също така да имаме предвид границите в Европа, за разлика от Обединеното кралство, което си е остров, но стоките минават през границите и там е необходимо да има много добро сътрудничество. Едва ли някой би се изказал полза на противното. Имаме и международно измерение. Говорим за пътища, за железопътен превоз. Но трябва тук да постигнем съгласие относно различните си позиции. А, изключително е важно. Споменах тук, че Обединеното кралство е остров. Либерализирахме въздухоплаването, мореплаването. Разбира се, навлизаме в всички тези области, но ние сме и търговско обединение. И а, ако по въздух не могат да бъдат доставени стоките или по море, тези райони, с които търгуваме, стават а, недостъпни. Така че е важно да има равнопоставеност и така стигаме до въпроса до законодателството, до правото, което утвърждава а, този парламент. Това е един световен търговски блок. Не можем да си избираме едното или другото. И на последно място, що се отнася до Европейската комисия, за мен е много лесно да се работи с Генерална дирекция транспорт. Имаме споразумение. Съгласували сме си различията в позициите, но много често с Генерална дирекция за околната среда – е трудно да се работи. И през последните години има едно нежелание да се отчете значимостта на транспорта като източник на доходи, на работни места и всички тези неща. Това е всъщност двигателят на всяка една от нашите държави. Ако ще говорим за сътрудничество между генералните дирекции, този въпрос е от изключително значение. А, аз, когато разговарях с тях, имах чувството, че говоря с извънземни. Така че, в крайна сметка, трябва не да избираме едно или друго, а да обединим усилията си и да преценим как ще постигнем най-доброто за бъдеще, всички да извлекат ползи, а, да търкуваме като Бог с всяка държава по света. Благодаря. Генерална дирекция околна среда от друга планета ли са, не знам. Благодаря. Благодаря, господин председател. На свой ред искам да благодаря на господин Грош за чудесния доклад, който ни представи. Искам да направя две или три допълнителни забележки. Прочетох документа на комисията за стратегията 2020. 2020. Не намирам там устойчиво развитие на транспортните инфраструктури. Този документ е важен, но трябва да отчита начина по който работи транспорта, защото това е важно и за заетостта, и за развитието и на промишлеността, и на търговията, така че все пак е, този документ трябва да обърне макар и минимално внимание на транспорта. Аз не бях на вота в комисията ИТРЕ, защото бях в комисията ИТРЕ, защото там се гласуваше мой доклад. Той беше прият с единодушие. Там се говореше за екологията, за амбициозни цели в областта на екологията 2020 година. И защо всъщност приканвам вашата комисия да вземе под внимание предложенията, които са направени в становището пред комисията по екология. Искам сега да подчертая два аспекта. Аспекта за планирането и аспекта за изпълнението. Разбира се, че програмирането или планирането е нещо историческо. И трябва да се опитаме да упростим програмирането, за да може да няма да, да, за, за да могат да се включат всички видове транспорт. Всички видове транспорт и да има връзка с ядрото. Е, и освен това да има и интероперабилност, истинско съчетаване на различните видове на транспорта. Именно това а, е, имаме предвид в програмирането. В транспортните потоци а, е, се търсят а, е, връзки и чрез тези връзки ще се решат много проблеми. Втората ми забележка. В Европейски съюз ние а, сме организирали транспортните си системи отделно от това, което е ставало в европейски мащаб. А сега трябва да се опитаме да свързваме тези национални системи, защото е, глобализацията е факт и е, трябва страните да, от традиционна Европа да се свържат помежду си. Сега, по втори аспект, постигането на целите. Е, чухме и, евро, и испански министър го каза, и комисария говори по този въпрос. Е, мисля, че е, настъпи момент за създаване на такъв транспортен фонд, за който настоява господин Грош в доклада си. Да има налични средства, те да не се вземат от е, бюджета или от е, дарения от държавите членки, да има специален транспортен фонд е, не, не става въпрос за ветрило с други отрасли, като например енергетиката. Не, да бъде транспорт само за транспорта, фонд само за транспорта и той да допълва отделни проекти за финансиране на транспортни системи, когато има такива проекти. Това е много важно, за да можем да постигнем целите си, за да има и все пак някаква, някаква перспектива за, уча... за постигане на програмите ни от години насам. Благодаря, господин председател. Искам да поздравя докладчика и докладчика в сянка за чудесната им работа защото сега мислим. Е, искам да се сроточа по два аспекта. Първо, този фонд, за който се говори, и е, платформите, или по-скоро връзките между различните видове транспорт. Сега, е, за транспортния фонд искам докладчика веднага да включи в параметрите параметъра е, сигурност. Сигурността е нещо много важно за определяне на това кой вид транспорт ще получи финансиране по този фонд. И освен това трябва да има критерии за отпускане на средствата. Критериите могат да се променят в зависимост от фазата. На първата фаза, на първия етап, е, фонда ще отпуска средства, е, за да се преодоляват границите между различните видове транспорт. Сега ще обясня. Ако днес, например, се отпускат допълнителни средства за транспортни системи, които работят добре и където параметрите вече са високи, в края на краищата ще дискриминираме. Ще дискриминираме някой и ще благоприятстваме тези, които вече и без това са облагоприятствани. Е, ще изоставим видове транспорт, е, които, са, които имат някакво закъснение или защото са се появили по-късно, или защото са периферни, и също, които имат закъснение по различни причини. Така че е, хубаво е да включим критерия вътрешна солидарност между различните територии, за да се избегнат съществени разлики. И на втори етап, на следващ етап, може да се предвиди друг критерий, а именно е, приоритет, кри, приоритета като критерии. Например, да се отпускат допълнителни средства за вид транспорт, който вече е постигнал някакви цели противен случай винаги Европа ще се движи, движи на две скорости. Една Европа, която все по-бързо върви към върха, а друга, която е, изостава. Втора забележка. Какво означава понятието платформа или връзки между различните видове транспорт? Сега, е, нека да се спрем на тема, която според мен е интересна за вътрешното е, плаване che possa essere inteso anche. Е, така, е, какво означава е, басейн за вътрешно плаване? Това са национални водни пътища. Нямам предвид само каналите в Северна Европа, където и без това има речно корабоплаване. Можем да се замислим върху морски пътища, Например, тези, които съществуват между гръцките острови и защо други морски пъти, е, други морски пътища, които са континентални или териториални, е, които могат да се използват за да се развива е, речния транспорт disponibilità e la pazienza eh, a sviluppare questo. И приканвам докладчика да доразвие тази точка и веднага искам да заявя, че мога да, да правя писмени предложения. Благодаря, господин председател. Благодаря на господин Грош за този доклад. Благодаря на мадам Фостер за добрите думи за Генерална дирекция Транспорт. Няколко думи за доклада. Можем, разбира се, да изчакаме окончателния доклад и колективната мъдрост на тази комисия, но искам да споделя с вас някои предварителни бележки. Комисията приветства доклада който изказва подкрепа за основната насока на политиката на председателя Барозо по отношение на хармонизацията, приоритетите на комисаря Калас и бъдещето на транспорта. Комисията високо цени политическите цели, заложено в този доклад – по-конкретно постигането на по-голяма ефективност при съвместяването на видовете транспорт, ЖП транспорта, пътния транспорт, външните разходи, изграждане на транспортните трансевропейски мрежи и евентуалното създаване на единен финансов инструмент за транспорта. Когато казвате измерими цели до 2020 година, не 2010, комисията приема това, че е просто печатна грешка а, не всички цели са лоши по принцип и едва ли бъркате, като избирате а, доброволно цели, но бихме били много по- предпазливи по отношение създаването на нова агенция за пътния транспорт, особено предвид принципа на субсидиарност. Смятаме, че е необходим по нататъшен анализ – във връзка с измеримите цели. Тук споменавам 20% ограничаване на емисиите от пътните превози като отраслова цел. Не разполагаме с данни за други сектори от економиката и следва да направим оценка на това какво би било за взаимодействието между различните други актове по отношение на енергетиката и въглеродния двокис. А, същото въжи за ограничаване на емисиите от електропроизводството. Ние смятаме, че това много няма да ограничи емисиите от превозните средства и 10% намаляване на емисиите от въздухоплаването. Според комисията това е една твърде амбициозна цел. Следва да направим по-нататъчен анализ на рентабилността, економичността на такива мерки. Това, както казах, са само нашите предварителни бележки. Ще изчакаме окончателния доклад за ваша информация по отношение на стратегията за 2020, комисията вече започна работа по новата бяла книга. Те външни консултации ще бъдат проведени през втората половина на 2010 година. Разчитаме на вашата подкрепа и колективните ви усилия, за да постигнем добри резултати за Европа със съвместни усилия. Благодаря. Господин Грош, желаете ли да вземете думата за обобщение? Е, Ja, Vorsitzender, vielen Dank. Ich werde versuchen, es so wie möglich möchte... Да, благодаря, господин председател. Ще се опитам да бъда възможно най-кратък. Искам първо да благодаря на всички колеги за забележките, приноса им. Искам също така да благодаря и на тези, които не са съгласни с мен, защото Само така знаем какви са проблемите и кой какво мнение има по тях. Мисля, че тук, в комисията, както извън нашата комисия, ние ще успеем да проведем едни добри, положителни дискусии относно транспорта. Понякога някои говорят доста иронично, било то за администрацията или за екологията. Мисля, че бихме могли да бъдем по-сериозни и да кажем, че искаме да разгледаме този въпрос, защото имаме нужната експертиза. В момента не мога да отговоря на абсолютно всички коментари. Но едно нещо стана ясно. Госпожа Фостър го каза. Ван, господин Вандален също. А именно, фонда и агенцията определено поставят проблеми. Другите колеги като че ли са по-снисходителни, да кажем, по този въпрос. Аз оставам отворен към всякакви коментари. И се надявам да изградим един финансов инструмент, който наистина трябва да бъде ефективен, но също така и привлекателен и да действа на европейско ниво. Той трябва да бъде а, комплементарен, да допълва регионалната политика, а не просто да е фалшиво съществуващ и да вреди на, на регионалната политика. Е само един такъв фонд може да ни даде повече логическа обосновка на действията. Относно агенцията, било то за пътния транспорт, за сигурността по пътищата и приоритетите, да, очевидно е, че трябва да има по-добра, по-добро функциониране. Но ако утре имаме нужда от един европейски регулатор в областите, в които установим, че регулаторните власти не работят в европейска насока, тогава, разбира се, със съгласието на комисията, бихме могли да накараме агенцията да играе тази регулаторна роля. Относно вътрешния пазар, аз съм измежду тези, които считат, че това е важен инструмент за Европейския съюз и че той е, трябва да бъде, този инструмент трябва да бъде завършен. но Не на каквато и да е цена и за сметка на, на социалната среда. Така че, уважаеми колега Крамер, исках да ви дам възможността да цитирате цифрите днес. Това, което направихте, доволен съм. Целите, които сме си набелязали за околната среда, ни а, помагат да си разясним нещата. Тук имаше едни проценти, които аз не вадя така от шапката си като магиосник. Това са цифри, които са предложени и са представени от експерти и за периода 2000-2009 година сме постигнали минус 40%. Относно 60%, които ни остават, ще трябва да работим над тях. Но трябва да погледнем цялостната картина. Защото ако наистина бе погледнем в цялост, ще видим намаляване от минус 80%, т.е. цифрата е наистина голяма. Предполагам, че ще постигнем консенсус в тази насока. Саид, знам, че злополуката, която се случи в Белгия, ще ни накара да упражняваме повече натиск. Това и правим. За съжаление, така както каза и комисията, на този етап имаме технологията, но нямаме всички нужни средства за да упражним този контрол. Така че трябва да наблегнем на инвестициите с тази цел. Защото всичко, което се закупи, което се вкара в употреба, трябва да отговаря на последните стандарти за работа. За да е оборудването сигурно, безопасно защото много често всъщност елементите, които са вкарани в употреба, не отговарят на последните стандарти. Мисля, че бихме могли да подобрим нещата в тази насока в някои държави. Искам също така да благодаря на либералите за забележките им. Относно вътрешния пазар, мисля, че сме... можем да се съгласим – и мисля е определено, че завършването на този проект за единен пазар е много важен. Много важно. И за да приключа относно казаното от колегата Кашане за устойчивото развитие, което трябва да се вземе предвид, искам да ви успокоя, Ще говорим с комисаря и ще направим всичко възможно, така че транспорта да бъде развит в зависимост от значимостта му и от, разбира се, влиянието му върху околната среда. Това ще бъде заявено както на комисаря, така и ще бъде записано в доклада. Съжалявам, че няма голям срок за измененията, но предполагам, че после ще имаме повече време, за да обсъждаме доклада. И ще слушаме предложенията, които колегите ще направят. Надявам се да ги получа в писмен вид до 3-4 седмици. И също така се надявам да мога да обсъждам не само с докладчика в сянка, но и всички останали, които искат такава дискусия и ви моля да не предвиждате гласуването по този доклад за следващото заседание, а за по-нататък. Така ще имаме месец, да кажем, за представяне на измененията и поне още 6 седмици, за да а, проведем дискусиите по измененията. Евентуално може да се гласува през април или дори май тук в комисията и така евентуално бихме могли да приемем документа в пленарна зала преди лятото. Да, благодаря. Не виждам проблем с това, но вашата препоръка е след 1 март да започнем обсъжданията. Добре, това може да се направи. Да, предлагам ви всъщност да предвидим 3-4 седмици, за да изготвим предложенията, за да позволим на всички да си представят предложението. Нека да, нека да предложа нещо, например 15 март, за да, за да пък за да не се съвпа... за да не съвпадне и да провачваме много покрай хор... м- великденската вакансия. votaremos en mayo en comisión o en mayo no en el Значи ще гласуваме в комисията през май или в пленарна зала ли? Кога? В пленарна зала ли гласуваме през май? По-скоро през април? пленарна зала. А ако вземем решение да отложим датата за измененията, ще видим Да, предложението е 15 март, срок за изменение. 12 часа на 15 март. Благодаря ви. И сега, ако имаме време, може би ще можем да платим и компенсации. Е, следващата точка е, е, е доклад на господин Лайфтис е, е, за е, разходите по авиационна сигурност. Има около 18 изменения. Äh, Благодаря, господин председател. Скъпи колеги, ще се опитам умно да използвам времето си да не се изказвам твърде дълго накратко можем да кажем, че е постигнато едно общо споразумение по основните точки между докладчика и е, докладчика в Сянка. Много изменения в общи линии се припокриват и затова Смятам, че е възможно да постигнем споразумение. Мисля, че е, е, предприятията се опитаха да упръшнят влияние и мисля, че в крайна сметка вота не би трябвало да представлява проблем. Поредица изменения засягат мрежите от летища. Трябва да се вземат под внимание тези мрежи. И затова имам чувството, че тук има недоразумение. Изхожда се от мнението, че в моя доклад вече са взети под внимание тези мрежи и е, да обсъдим как да решим този въпрос. Това, по което сме горе-долу съгласни, е, как можем правилно да уведомяваме пътниците за е, размера на летишните такси. Естествено, че съответно компетентните органи трябва да предоставят информация и да участват. А, абсолютно необходимо е, е, е организациите да бъдат е, информирани, обаче те нямат никаква демократична легитимност, за да участват в такъв процес. С други думи, трябва да се търси компромиси. И трябва да се вземат под внимание две гледни точки. Искам сега да изкажа благодарност на зелените, е, които са предложили две изменения, които не са технически, а политически, които аз подкрепям, които аз подкрепям, разбира се. А, има само едно така различие, едно разногласие. Е, което е, засяга основно размера на въпросните летища. Има три подхода. Първо, определение на понятието търговско летище. Втори подход, който аз предпочитам – Е, е, че е, за търговско летище се смята летище, през което преминават е, повече от 2 милиона и третия подход е при повече от 5 милиона пътници. Това всъщност всичко това е въпрос на себестойност. Аз смятам, че трябва да се направи разграничение в летишните такси. Колкото до цената на сигурността, тук е, вече не съм склонен да се покриват търговските летища. Някои изменения засягат е, възможността е, за продължение на така наречената дата на приложение на тези летишни такси и на тези разходи. Не знам дали това е необходимо. Мисля, че това трябва да се разглежда успоредно с предложението, което е прието от всички групи и е, чиято цел е да има таван на летишните такси за сигурност. Ние е, смятаме, че държавите членки трябва да решават във всеки конкретен случай дали да прилагат по-строги мерки от мерките, които са предвидени на европейско ниво. А, сега, е, за компенсациите нямам какво да кажа. А, е, сега останалото е доста ясно. Изменение 67 на либералите. Не ми стана ясно, не можах да го разбера нито на английски, нито на немски. Мисля, че мога да го обсъдя с автора на изменението. Благодаря на колегите. Благодаря, господин Сасаде, за НП. Thank you. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на докладчика за добре свършената работа и за това, че е винаги готов да се срещне с нас, да си сътрудничи. Радвам се, че постигнахме компромисно решение по много от важните точки. Надявам се, че през идните дни ще можем да преодолеем проблема с прозрачността. Що се отнася до разходите, които поемат пътниците, а, е възможността е да бъде предвидена тази такса. Тоест, пътниците трябва да бъдат уведомени, че тази такса е включена – в разходите, които те поемат. Надявам се, че през следващите няколко дни ще постигнем компромис и благодаря още веднъж за сътрудничество. Госпожа Ханес Плашарт и проблема с 60-тото или там, което беше изменение. Благодаря, господин председател. Ще бъда кратка трябва да отида в друга комисия. Благодаря на докладчика. Сега по отношение на бележката за а, мрежите между летищата. Аз съм съгласна с това. Политиката срещу дискриминацията е в съсредоточието на този въпрос. Става дума за измененията, предложени от е, зелените. Либералите не могат да ги подкрепят. Минавам към своето изменение 67 67 изменение. Обосновката е на холандски. Смятам, че потребителите на летищата трябва да получават повече информация за разходите за сигурността. Това трябва да направи органът, който ги облага с тази такса на летищата. И това уведомяване трябва да бъде консултирано с ИКАО. Това е всъщност текста. За съжаление, трябва да напуснат заседанието но а, можете да гласувате с за това изменение. Благодаря, госпожо Ханес. Не мисля, че нещата са толкова простички. А, госпожа, господин Лихтенбергер, госпожа Лихтенбергер за зелените. Благодаря. Мога само да кажа, че някои либерали много ми харесват, но техният подход към социалния дъмпинг е нещо, което не мога да подкрепя. Все пак има някакви граници в нашите пристрастия. Важните теми тук са прозрачността, несъмнено, в въздухоплаването, субсидирането на въздухоплаването, скритите субсидии. Тук се налагат спешни мерки, необходима ни е и прозрачност, така че подкрепям всяка стъпка напред в тази посока. Това е нещо неотменимо. Много хора а, биха приели това. По въпроса за сигурността, а, трябва ни яст регламент, който да сме преценили а, съвсем спокойно, а не да отваряме вратата към субсидиите. Това продължава години наред никаква прозрачност няма, разходите се колебаят непрекъснато и мисля, че едно обществено обсъждане трябва да се съсредоточи върху прозрачността. Кой ще поеме тежестта? Финансовата тежест. Не съм съгласна с казаното с една политика, която ни прави заложници. На напълно погрешна а, политика по международни съображения. Трябва да има яснота за случващото се. Не може просто да кажем, че държавите трябва да поемат разходите, без да сме направили оценка. Тук се връщам към обсъждането за течностите, но ако продавате важно оборудване, то всички в сектора на сигурността могат да изберат само най-добрите професионалисти. С други думи, всеки проблем си има техническо решение. Аз лично предпочитам служителите по летищата да са добре обучени. И може би така ще постигне много по-добра сигурност но трябва да има равнопоставеност при разпределянето на тежеста. Ако по някакви политически причини някои държави и въведат по-строги изисквания за сигурност, за да създадат измамна представа за сигурност, трябва да си дадам сметка, че това не може да бъде решение за сигурността на полетите. Трябва да се направи разграничение между същинската сигурност и а, това, което някои държави членки се опитват да ни притиснат да направим. Добре обучените служители са най-добрата гаранция за сигурността и трябва да внасяме предложения в тази посока. Благодаря на господин Лайт Фрид за огромните усилия, които положи за постигане на компромис по един толкова деликатен въпрос. Благодаря, господин председател. Най-напред благодаря на господин Лайтфрид за добрите заседания, добрите обсъждания. Съвсем прав е, когато казва, че важно е да вървим в една посока, но има една-две области, в които очевидно сме на различни позиции. И една от ключовите теми е свързана с допълнителни мерки за сигурност. Знаем, че съвет не харесва това. Знаем, че има държави членки, които са на тази позиция. Но ние продължаваме да смятаме, че държавите членки трябва да платят допълнителните разходи за сигурност, за сигурността на, пътет, на пътниците. А, така че ще продължим да настояваме за това, въпреки че то не е толкова популярно. Що се отнася до скенерите, е, които в Обединеното кралство се налагат на пътниците, аз не ги харесвам. Това е доброволно, но това също ще бъде платено от нас. Невероятно е, действително. Както каза господин Лайтфрид, е, Имаме различни виждания за приложното поле. Е, Летищата биха предпочели да се прилагат директивата за таксите, за... в които става дума за 5 милиона. Е, не бива да налагаме прекалено много бюрокрация, да отежняваме положението на е, бизнеса, но в същото време, когато се аргументираме в полза на прозрачността и пътниците трябва прозрач, да имат прозрачност и поглед върху това, което трябва да плащат, се получава сблъсък. И би трябвало да кажем, че това ще въжи за всички летеща, на които има търговски обмен. А що се отнася до аргумента, дали това ще е едно допълнително време, тогава системата трябва да стане по-стройна, на нали, летищата да няма такова отежняване на бюрократичните процедури при срещата с потребителя, да се правят такива едни срещи веднъж годишно. Нещата наистина са съвършенно простички. Що се отнася до консултациите с представители на пътниците, не съм съгласна с това. Хората, които участват участват дискусиите с летищата, с властите там, трябва да носят отговорност. Е, избрали сме а, е, такива а, е, представители, които се срещат с частния сектор, с потребителите, те участват в тези обсъждания на сигурността. А, тук въобще не твърда, че обществеността не е добросъвестна, но тези представители наистина са добросъвестни и водят такива разговори за сигурност. Аз не подкрепям съответно това предложение и последно се връщам пак към въпроса за прозрачността. Като пътник мен не ме интересува а, колко струва сигурността. Аз не искам да има някаква разбивка на тези разкос, разходи. Очаквам да са справедливо калкулирани и а, искам тези разходи да бъдат използвани само за подобряване на сигурността, а не за нещо друго. А, и аз мисля, че те не го и правят. Така че, общо казано, а, а, мисля, че сме съгласни с господин Лайтфрид. Ще имаме някои разногласия и ще очакваме да видим съвета какво ще направи при гласуването. Благодаря. Госпожа Диверак. Благодаря, господин председател. А, съгласна съм с казаното относно предложението за финансирането на безопасността в авиацията. От много години нашата комисия се бори за да се приеме принципа за изграждане на по-стрихни мерки, които трябва да бъдат също така разпределени между държавите членки. Подкрепям това. Безопасността не засяга пряко само пътуващите, засяга също и обикновените хора. Видяхте какво стана с самолетите, които се разбиха в Световния търговски център. Жертвите не бяха само тези в самолетите. Това е част от, от мерките за борба с тероризма. Още повече, че държавата винаги финансира частично или напълно мерките за сигурност, дори и при морския и ЖП транспорта. За това защитавам изменение 29. И ако подкрепям а, напредъка за, на, за прозрачност и недискриминация на текста, идеята е тук все пак а, не, е да се постави обща, примерно, такса на, ам, за сигурност в Европейския съюз, като наведено с това се позволи на държавите членки да а, имат права в това отношение. Например, в Испания, Италия, Франция подобни мерки, такси се гласуват от парламента, а другаде евентуално има различни агенции, органи, които се занимават с това. Това е идеята и на изменение 69, което направих. Благодаря. Господин Рике. Съвсем накратко искам да поздравя докладчика, защото смятам, че темата е трудна и две изменения привлякоха моето любопитство. Две изменения от зелените. Е, причините е, за изменение 37 са ми ясно. Тоест, е, не трябва транспортните средства, които са по-екологични, да бъдат наказвани е, чрез мерки за сигурност, е, но всъщност дали чрез това изменение няма да се тълкува, че ние можем да облегчим мерките за сигурност спрямо някои видове транспорта, защото за да няма наказване, може да се разбере като е, някакво благоприятстване. Е, още повече, че е, железопътният транспорт също е, представлява проблем за сигурност. Например, в Испания стана ясно, че при влаковете няма никаква мярка за сигурност. Така че не можем да се съсредоточаваме само върху влаковете, твърдейки, е, че искаме е, да не им налагаме по-строги мерки и да не им утежняваме положението а всъщност е, може да настъпи объркване. Може да настъпи объркване, защото има видове транспорт, които могат да бъдат осигурени по-добре срещу е, тероризма. Сега второто изменение. Изменение 38. Не съм го чел на немски, обаче е, чрез е, е, по-съществени инвестиции в сигурността на летищата не трябва да се стигне до економии. Аз смятам, че не трябва да се казва целта да не бъдат економии, а не да се стигне до економии. Защото не може е, просто да заклеймим факта, че ще има економии. Е, мисля, че духа на изменението е да не се правят инвестиции с, с цел намаление на услугите, които се оказват и така нататък. Мисля, че думата цел би била много по-уместна в случая, отколкото последица, думата последица. Но не, мисля, че е по-добре да напишем цел вместо последица. И мисля, че дори това не е духа на самото изменение. Благодаря ви, господин Фърм. Благодаря, господин председател аз бих искала да внеса следното изменение. Когато говорим за е, такса, е, свързана с, с сигурността е, на въздухоплаването, какво имаме предвид? На пътник или на полет? Хубаво е да се сметне това. Хубаво е да се сметне това, за да може да се успокои дискусията, да отпаднат емоциите, защото това ще се повтори и когато стане дума за скенерите, и също когато говорим за всичко, което ни се налага. Това са много така тлъсти поръчки и за това е хубаво комисията да каже точно колко ще струва всяко нещо. Сега, съдейки по информацията, която получавам, по това, което ни казват немските власти, говорим от 99 сантима до евро и 20 с няколко допълнителни сантима за скенерите. Мисля, че трябва да се каже, ето, това е цената за сигурността на въздухоплаването. Това може да бъде отразено и върху билета. И така всеки ще знае това колко струва. Ако има някакво подизпълнение, ако е, сигурността се възлага на частни фирми, всеки ще знае от какво се тръгва. По, за останалото ви поздравявам за свършената работа и мисля, че компромисът може да бъде прият за всички. Сега, преди да дам думата на комисията, искам да кажа нещо дума, няколко думи аз самия. Аз самия подкрепям изменение 9.9 и просто е, е много странно, че държавите членки е, смятат, че пътниците трябва да не се борят за цялата сигурност, защото терористите не нападат въздухоплаване. Те нападат държави чрез техните въздухоплавни. Всъщност те, те нападат етикета и, и самия това, което логото върху самолетите. Е, така че е, атаката е към държавата членка и заради това те трябва да вземат мерки съобразно обстоятелствата. Това е нормално. Когато говорим за сигурността, държавата плаща, но когато става въпрос за въздухоплаване, тогава трябва пътника да плаща. Така че това е, това е аргумент, който не може да бъде защитен и аз заради това не подкрепям изменение 29. Сега е, в съвета, е, ще се види. Е, ние може би ще решат, че в край на краищата се отхвърлят всички предложения. Аз искам да ви кажа, скъпи колеги, ако сте твърдо е, е, решили, ако искате да подкрепяте докладчика, бъдете е, сигурни, че ще стигнете до края и ще е, няма да се стигне до помирение. Сега по приложното поле за мен е трудно да се разбере е, как е, е, ако има 5 милиона пътника, има отколкото 4999 пътника. Това според мен няма просто никакъв смисъл. Говорим за сигурност, не говорим за економика. Е, да, действително, машината трябва да се включи, обаче не може да се каже, че това е допълнителна сигурност и пътниците трябва да плащат е, докато се казва, че трябва да има някакви прагове, защото някои могат да си го позволят, а за други е по-трудно. Мисля, че двете неща вървят заедно. Държавата членка плаща и не е необходимо да има прагове, когато тя плаща подкрепям това, което каза докладчика и госпожа Фостер. Всяко търговско летище трябва да бъде включено. Иначе това е слабо звено в е, веригата на сигурността. Е, всяка търговска операция трябва да се включи. Обаче не знам какво ще стане, е, когато тръгнат нещата, обаче 5 милиона е изключително високо, просто смешно високо, когато говорим за сигурност. Е, всъщност е, това е прикритие, за да се каже, е, че някои летища ще бъдат защитани, защото държавите членки ще плащат. Но нека да се спрем на основния въпрос. Кой ще плаща? Ако се занимаем с този въпрос, няма значение какъв е прага, защото държавите членки ще плащат и трябва всички летища да бъдат защитени. И трябва да сме ясни по този въпрос. Доклад докладчика свърши чудесна работа по труден и чувствителен въпрос. Обаче, е, както казах, е, госпожа Фостер и аз, други сме били тук, е, когато парламента отстъпи при последното помирение. И за това искам да ви, да ви помоля да не отстъпвате сега. Просто искам всички, всичко да направите, всичко да направите, за да сме сигурни, е, че в края на краищата е, съвета е, няма да каже кой да плаща и да отхвърли цялата, целият пакет сега от името на комисията представител. Благодаря. Добро утро на всички. Докладчикът е австриец и мога да използвам майчения си език немски. Минавам на немски. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин Лайтфрид. Тази мярка обсъждахме вече два пъти в тази комисия. Изглежда с тази мярка комисията, Европейската комисия и нашата комисия споделят целта, а именно постигане на по-голяма прозрачност, за да се избегнат дискриминационни практики и съответно да бъдат предложени някакви мерки за обещетяване на а, ползващите летищата и да има яснота по допълнителните такси. Нека кажа няколко думи сега за повдигнатите по време на дебата въпроси. Първо, приложното поле. Вие засегнахте и заехте е, една много решителна позиция. В съвета въпроса за приложното поле се оказа проблемен. Повечето държави членки искат да има някакви прагови стойности в директивата за летишните такси и така се стигна до цифрата 5 милиона. Нещата се осложняват обаче и от още нещо. Според комисията 5 милиона е твърде висока стойност. Нещата се осложняват допълнително от това, че директивата за летишните такси предвижда в текста си а, неща, които бяха оспорени в съда Казва се, че летищата в държавите членки трябва да попадат в приложеното поле на тая директива. Трябва да изчакаме решението на съда. Но юристите ни казват, че не можем да изключим възможността съдът да възприеме аргумента, че това съставлява дискриминация, което означава, че този текст ще бъде заличен и ще останем с прак от 5 милиона. Според наличните статистики, директивата ще няма да се прилага в 5, в, извинете, в 7 държави членки. А това е неприемливо за комисията, така че приветстваме позицията изразено тук, а именно, че всички летища, всички извършват търговски полети, трябва да попаднат в приложеното поле. Ако бъде въведен прак от 1 милион, това можем да го приемем. Но 5 милиона, господин председател, за комисията е прекалено висок прак. И втория коментар е по трудната тема за разграничаването на различните системи в държавите. В редица държави членки таксите са фиксирани от летищата. А, има и процедури, при които парламентът определя таксата – и тя въжи за цялата страна, както е във Франция и Испания. Те бяха дадени за пример. Германия има сходна система. За комисията бе трудно да обхване всичко в предложението си. Ще трябва да положим усилия, независимо от националните системи, целите на насочени към консултации, недискриминация и прозрачност, да бъдат постигнати. И последния ми коментар. Знаем, че а, комисията по транспорта е водеща и тя поддържа тезата. Държавите членки, които искат да въведат по-строги мерки, ще трябва да ги финансират самостоятелно. Господин Лайтфрид направи такова изказване и вие, господин председател, казахте току-що, че това ще бъде много труден разговор с съвета. Прав сте. Не съм убеден и предлагам на вашата комисия да помисли по този въпрос. Дали а, заплахата от оттегляне на това предложение би довела до очаквания от нас резултат. Необходима ни е прозрачност, необходимо е да работим за постигане на това, необходимо е да се консултираме. Ако това предложение пропадне, всички тези идеи пропадат заедно с него и не бива да забравяме. Текстът е добър и комисията е удовлетворена от този дебат. Благодаря. Да, разбира се, очаква комисията да каже това, нали? За новите членове, виждате, това е класически пример какво ще стане, когато започнем процедура, процедура по помирение. Ще ни си казват, о, ма това можем да се откажем от това, не можем да се откажем, ма наистина ли искате да, да изключите това? Ето такива неща се случват и последния път ни надхитриха. И се надявам, уверявам ви, че няма да се оставим да ни надхитрят и този път. Господин Лайтнет. Благодаря, господин председател. Ще бъда съвсем кратък. Искам първо да благодаря на колегите за изказванията и благодаря за всичките тези градивни забележки и коментари. Надявам се, че ще постигнем компромис относно информацията, която ще се дава на пътниците. Госп... Това, което каза господин Кун, ми хареса. А, ние също направихме проучване и се опитахме да видим ам... какви са евентуалните граници. Имахме една от 60 до 70 цента, евроцента, друга от 30 до 80 евроцента. Е, това са разходи, които могат да бъдат намалени с приемането на директивата. И а, тук съм съгласна с казаното от комисията за приложното поле. Наистина изглежда много логично. И не можем да приемем текст, който а, да не се прилага на някои държави членки. Това е недопустимо. Всяка национална система от своя страна си има своите правомощия и естествено те трябва да останат. Ако, разбира се, ние от своя страна запазим прозрачността. Ние ще се постараем да го направим. По изменение 29. Подкрепям това, което каза председателят, но нека се пак да добавя нещо. От една страна обсъждаме директива за таксите и облаганията, които ще се събират, за да се финансира с авиобезопасността. И в следващите няколко месеца със сигурност ще получим предложение на комисията, което ще засяга директно приложното поле на директивата. Например, за телесните сканери, скенери, за течностите и други. Но нека да заявя ясно. Не съм съгласен. Да бъдем бързи и да позволим на съвета да се извоюва това, което е решил, и от друга страна да се блокират важни елементи за безопасността. Например, от гласуването SWIFT насам, съвета разбра, че Европейският парламент е, е качествен партньор и не е второкласен такъв. Така че мисля, че трябва наистина да дискутираме и да видим какво ще правим, ако съвета не е готов да направи крачката напред и не е готов за компромис относно финансирането. Трябва да видим дали в тази директива и бъдещите директиви не могат да бъдат свързани помежду си, защото според мен те са свързани. И мисля, че ще трябва да продължим в същия дух. Благодаря. Да, това заседание ще бъде на 1 март. Обсъждането тук ще бъде на 1 март. Следващото е прилагането на първият ЖП, пакет за ЖП транспорт. И тук имаше едно решение на координаторите през януари да поканим комисията да а, участва в дебата за а, прилагането на този пакет – И е, на 2 декември беше излязъл един доклад на комисията за пазара на ЖП транспорта. Като цяло, преди да дам думата на комисията, нека да кажа, че този парламент и тази комисия всъщност е недоволна от нивата на прилагане на пакетите които до сега са приложени от държавите членки. Именно за това поискахме дебата с комисията тук и да видим какво комисията смята да направи, за да сме сигурни, че всички държави членки ще спазват закона. Господин Паскарели, но оценявам, че ще трябва да изпиете горчивата чаша до дъно, но хайде да кажете сега какво точно ще направят тези държави членки. Благодаря, господин председател. А, ние, естествено, открихме процедура по санкциониране спрямо тези държави членки, но преди да започнем, мисля, че дори това да не е директно свързано с конкретната тема на дискусия, комисията иска да изрази съжалението си а, за ужасната катастрофа, която се случи в Белгия миналата седмица. Относно прилагането на първият а, пакет за ЖП транспорт а, и после модификациите му от втория и третия, Знам, че комисията следи развитието на ЖП пазара много отблизо чрез един механизъм, който се казва схема за наблюдаване на ЖП пазара. И а, всяка година има нещо като доклад, такъв имаше и в края на 2009. И смея да твърдя, че има положителен напредък в развитието на ЖП пазара за периода 2000-2009 година, като това засяга голяма част от проблемите, които са били определени през 90-те години. Например, фрета, т.е. товарните транспори, пътническия транспорт и други. Разбира се, има регионални вариации, регионални а, разлики. Някои от тях са много очевидни, но особено сред държавите членки, които се присъединиха през 2004. Разбира се, аспектите са положителни и се, а, тенденцията към повишаване на ролята на ЖП транспорта и замяната на другите видове транспорт с ЖП транспорта, но имаше и ефекта на економическата криза, който засегна световната економика в началото на 2008 и това има, имаше доведе до големи и тежки последствия за различните типове транспорт, особено ЖП транспорта и увеличи съществуващите вече проблеми. Та какви са проблемите, какви са слабостите на този транспорт в настоящата система в Европа? <clears throat> Нека да кажа първо, че имаме проблем с финансовата структура или архитектура на ЖП мрежата. Имаме държави. Държавите членки има задължението да балансират, да уравновесят бюджета на, за инфраструктурата. В повечето случаи имаме монопол над инфраструктурата. Инфраструктурата принадлежи на държавите членки и те съответно имат задължението да уравновесят бюджета за инфраструктурата. Тоест, те покриват едва ли не всички разходи в това отношение. И услугата за инфраструктурата, например, поддръжката, развитието на инфраструктурата. Но не точно това се случи в Европейския съюз. И съответно това е голям проблем за услугите, които могат да се предлагат върху тази инфраструктура. Тоест трябват допълнителни инвестиции в инфраструктурата. Някои държави членки нямат възможността да развият бъдещи планове за тази инфраструктура и да отговорят съответно на нуждите от преструктуриране, както на управлението на инфраструктурата, така и на ЖП операциите. правилата по таксите, облаганията на ЖП структурите всъщност са много различни според различните държави членки. Държавите членки имат много свобода и това води до много дискусии, до много проблеми. Опитваме се да помогнем на държавите членки да със съвет как да тълкуват правилата. И е много често, не винаги, но често, Например, обществените услуги за, примерно, регионален пътнически транспорт не са достатъчно взети предвид и развити от местните власти. Това е в е финансова в план. Друга слабост е всъщност свързан директно с фактите, идващи от ЖП транспорта и от ЖП линиите и економическите и технически а, бариери, именно, които, а, които идват от този сектор. Този пазар е всъщност много. използва голям капитал. И всички сигурно виждат, че условията на конкуренция в ЖП пазара са по лоши, отколкото това, което можехме да очакваме. Това се дължи на недостатъчна регулация и регулационен контрол, който е изграден. Изградиха се правила, които са като цяло ясни, но тяхното прилагане в държавите членки беше много неясно и различните регулаторни органи, които са изградени в различните държави членки под различни имена, не винаги имат достатъчно правомощия и достатъчно независимост, за да извършат качествено своята работа, за да осигурят наблюдение и, и да осигурят контрол, най-вече примерно за товарните а, превози, а дори и за пътническите превози а, в международен план. През 2006 година комисията публикува общ доклад за прилагането на първия ЧП пакет. Имаше подробно описание на ситуацията. Счетохме, че не е достатъчно да се задоволим само с един такъв общ доклад и трябваше да свършим повече. След което, разбира се, изготвихме един много подробен анализ на ситуацията за някои държави членки. Имахме добро сътрудничество с дадените държави членки, след което решихме, че трябва да а, приемем един двоен паралелен подход, за да се справим с трудностите, които описвахме за а, ЖП пазара. Стартирахме процедури по санкциониране, за да сме сигурни, че тези правила ще бъдат спазени, ще бъдат приложени. Но това не е единствения начин да се справим с проблемите в ЖП транспорта и за това решихме, че трябва да разгледаме самото законодателство и да видим какви подобрения могат да се направят. Там, говорихме значи, за санкции, за да поправим това, което е грешно е, и съответно преработка на законите, за да подобрим системата. И така стигаме до настоящото законодателство. Що се отнася до санкциите, започнахме такива през юни 2008 спрямо 24 от 25-те държави членки. Това не означава, че нашето законодателство е лошо, защото никой не може да го спазва, защото това законодателство в крайна сметка беше одобрено от съвета, от парламента, то трябва да бъде спазвано. Но санкциите, след това, освен това, бяха различни, бяха наложени за различни проблеми, в зависимост от държавата членка. И, а, и изпратихме, след като наложихме санкциите, изпратихме мнение през октомври 2009 на 21 от 27-те 24-те страни членки. И проведохме много интензивен диалог с всичките държави членки. Целта на тази процедура по санкциониране не е просто да наложим санкции, а всъщност да ги научим как да прилагат общностното законодателство. И разисквахме евентуално подобрение в самото законодателство и в практиката. Мисля, че постигнахме резултати, защото всъщност не само, че три държави членки се <laughs> отърваха, така да се кажем, от втората процедура, но мисля, че това също така ни позволи да подобрим приложеното поле на директивата. То е по-ясно, по-целенасочено и междувременно много от държавите членки успяха да се поправят. Да, това са а, трите проблема, които постигнахме с процедурите а, по а, санкциите. Имаме законодателство, което а, се прилага за изчисляване на облаганията за инфраструктура. А също така има за цел да, а, да изгради правила в тази област. Това е област, в която има големи разлики в основните правила в държавите членки и че основните подобни облагания и данъци трябва да са изчислени спрямо минималната сума за поддръжка за мрежата, но е трудно да се поставят общи критерии. И ако не трябва да изключваме сегменти от ЖП транспорта, ам, трябва всъщност да се прецени как в такъв случай да се управляват отделните части и отделните държави, в отделните държави членки. И след това има различни правила, които се отпускат за специфичните механизми за насърчаване и за споделената отговорност, примерно за закъсненията във влаковете, и съответно как ще се разпределят плащанията на компенсациите в случай, че един или друг е отговорен или не е отговорен за закъснението. Второто, което постигнахме, е независимостта на управлението на инфраструктурата. Това на нашият професионален език го наричаме независимост на властите, занимаващи се с основното функциониране. Т.е. за функционирането на инфраструктурата. В един пазар, отворен за конкуренция, това е основна функция, която не може да бъде предоставена на орган, който да е свързан, който да е свързан а, с другите участници, т.е. трябва да имаме независим орган. Иначе ще има конфликт на интереси. И мисля, че правилата в това отношение са много ясни, но за съжаление не винаги са спазвани честно от всичките държави членки. Тук не говорим за вертикалното разделение, интеграция, в инфраструктурното управление. Защото дори в случаите на пълно разделение имаме, имаме проблем с отсъствието на независимост а, при прилагането на основните функции. Това е много важен компонент на правилното функциониране на един отворен, конкурентноспособен пазар. И третата област е относно правомощията на а, регулаторните органи. А именно нивото, а, на което ще се взимат правомощията. Много често тези органи или не са достатъчно независими. Те зависят, примерно, от а, а, органа, който управлява инфраструктурата, в такъв случай конфликт на интереси, или пък от някои министерство, а, и не може да си упражнява функцията. И тук трябваше да говорим с голям брой държави, които имаха проблеми в тази област. След като направихме преработка на текста, Предприехме редица стъпки, за да подобрим законодателството. Но първият пакет, естествено, беше променен от втория, след това и от третия. Законодателството трудно се чете, разпръснато е в много текстове, има много правила, които сега вече са променени и имаме нужда един, от един единствен код, за ЖП транспорта, това означава, че трябва да вкараме в един текст 7-8 директиви и да ги направим лесни за четене. Защо искаме да избегнем догматичен дебат един такъв дебат определено е а, любимата тема на всички занимаващи се в ЖП транспорта в Европа няма да напреднем много. Целта е да постигнем кратък дебат, който да ни доведе до, добра, до един добър конкурентоспособен пазар. Било то с облаганията за използването на инфраструктурата, достъпа до услугите, не толкова достъп до ЖП капацитета, това също е важно, но не най-важното. А, най-важното тук е а, ключ, е, е достъпа до услугите, до самата, е, самото оборудване, до а, разделните гари и така нататък. За да са услугите напълно разделени от е, другите дейности. Но определено достъпа до услугите е най-важното и в това се включва и а, пре, предвижването на вагоните, и зареждането с гориво и така нататък. И накрая, разбира се, а, даване на правомощия на регулаторите. И а, поисках а, комисаря Калас а, да също да участва. А, ние от наша страна сме готови да пристъпим напред. И не искам да влизаме в допълнителни противоречия. Трябва да се съсредоточим върху това, което е най-важно за пазара. И едновременно с това имаме един холистичен подход, разглеждайки и економическите аспекти. Разбира се, е, работим и за интероперативност, и достъп и разбира се, ще... случилото се в Халим показа, че може да се направи още много, за да се подобри безопасността на ЖП транспорта, въпреки че той се счита за един от най-безопасните в момента. И разбира се, трябва също така да се сърточим върху транспорта на стоки по основните ЖП коридори. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин Пасквали. Никога не спирам да се удивлявам, че през първата декада на 21 век работим с регламенти от първото десетилетие на миналия век, но така стоят нещата. Живея с надежда. Господин Рош има думата. Благодаря, господин председател. Много неща мога да кажа, но ще се постарая да бъда кратък. Накратко. Прегледах доклада и според мене ЖП транспорта е към Министерство на отбраната в много държави членки, а не към Министерство на транспорт. В тези държави като че ли полагат огромни усилия да запазят автомността и привилегиите на този транспорт и за да бъде доста рязък, ще кажа, че доставчика на услугата не предоставя услугата, която се очаква. Това, което не ме удовлетворява е, че държавите членки всъщност са страни по този акт. Как да имат доверие в бъдеще, а, когато държавите членки са на страната на съвета. Така че а, в момента огромното предизвикателство пред комисията е да намери нови ресурси, творческо начало, да се справи с това. Говорим за всичко, което ние вършим и това е изложено на риск. Знаем какви са рисковете, свързани с по-високите такси, с, с санкциите за несъответствие. Знаем всички сложни а, структури. И така стигам до въпроса. Дали либерализацията ще осигури по-голяма оперативна съвместимост, безопасност и ефективност? Не можем да отговорим утвърдително. Трябва да сме в състояние да оценим въздействието на правните актове и държавите членки, които не се съобразяват с тези актове, да се обосноват защо не го правят. Иначе има абсурди. Така че първото нещо, което трябва да предприемеме, да спазваме взетите от нас самите решенията и да си определим приоритетите. Не казвам, че трябва да определяме приоритети само като а, инцидентите от миналата седмица. Винаги е имало приоритети. Искам да благодаря на комисията за ясния отговор а, на другия ден. различни страни се опитваха да си намерят някой виновник за пропуските в безопасност. Така че оперативната съвместимост, безопасността, те са част от нашето бъдеще. И други въпроси бяха засегнати обучението, цялостната структура. Но ако ние не забравяме тези два основни аспекта, може би в бъдеще ще изградим тази европейска мрежа, която да заслужава името си и да отчита интересите на всички държави членки. Това са ми началните коментари. Надявам се, че парламента и комисията ще продължават да са на едно мнение и държавите членки да си поемат отговорностите и да изпълнят обещанията си. Знае, че не бяхте тук вчера, но вчера имахме едномитно мълчание и а, дипломатично ще кажа, ние изразихме своето разочарование от реакцията на белгийските власти, е, бългийските медии, а, които се опитаха да посочат с пръст виновника преди официалното разследване да приключи. Господин Алкадрауи, имаме само 9 минути, така стоят нещата. Сигурно много депутати искат да се изкажат, но ние ще имаме и устни въпроси по тази тема. Тогава ще имате достатъчно време за обстойно обсъждане. Господин Хадерави, благодаря, господин председател. Много можем да кажем, но ще се огранича само до няколко теми. Първо се връщам на оценката за актовете в областта на ЖП транспорта. Няколко са гледните точки тук при оценката или пък можем да обърнем внимание на целите, които ще постигнем с приемането на тези актове. По втория въпрос. А, именно пазарния дял на ЖП транспорта през 90-те години се бележи спад. Напоследък има една стабилизация. Що се отнася до превоза на пътници, а, имаме известно увеличаване на брой пътници, превозвани от ЖП транспорта. Ще отворим пазара за превоз на стоки, но дали ще станат по-конкурентно способни ЖП компаниите? Дали проблемите се дължат на неспазване на законодателството или нещо друго? Винаги съм казвал, че конкурентоспособността на ЖП транспорта не се ограничава само до отваряне на пазара, а трябва да върви ръка за ръка с оперативната съвместимост. Това вече бе споменато. Това предполага и механизми за инвестиции, създаване на коридори а, за превоз на товари. Та в заключение, ако искаме да вървим напред, особено по отношение на пътническите превози, трябва много внимателно да се вгледаме в последствията Става дума за предоставяне на обществена услуга. Това е деликатен въпрос. Трябва да сме добре подготвени на европейско равнище да поемем критика за условията на работа, за безопасността. А, всичко това ще стана поради отварянето на пазара. И ще приключа с това, че националните контролни органи трябва да са на штрек а, за да може да се регламентира функционирането на пазара и да носят своята отговорност а, по контрола на системите за оперативна си съвместимост. Агенцията за ЖП превоз може да изиграе своята роля. Последни изказвания. Естествено, ние всички знаем, че железопътният транспорт е последен крепост на национализма и всички защитават с зъби и ногти. Искам да кажа, че все пак <clears throat> постигнахме успехи, има либерализиране на въздухоплаването, на автомобилния транспорт – Нека да погледнем а, а, железопътния пакет. Отварянето на пазара а, на превоза на стоки. Благодарение на това отваряне, страните, които бяха добре подготвени, в Холандия имаше увеличение 40%, Полша 20%, Германия 20%, всички, които бяха добре подготвени, е, е, видяха, че нещата се подобряват, докато във Франция, която се подготви последна, имаше спад от 28%. Така че цифрите са на лице. И аз казвам на французите, е, вие е, унищожихте работни места и е, пренесохте транспорта към шосетата, защото смятахте, че е по-добре. Не, Тък му обратното стана, нещата не се подобриха, защото доброто, добрата подготовка за либерализиране на пазара всъщност увеличава товарите, които се превозват с влакове. Така че не трябва да се водим от политиката на приходите. Видяхме какво стана в Берлин. Имаше допитване до политиката за метрото, което беше лошо планирано, излезе много скъпо и е, то остана в ръцете на държавата и тя трябва да отговаря за тази инфраструктура. Тя не се ръководи обаче от политиката на печалбата. Сега за Белгия, за катастрофата в Хале, е, е, машинист, е, който е, всъщност минава на червено, не знам дали трябва да кара локомотив. Питам комисията. Комисия, вие трябва да действате. Вие сте пазители. Unternehmen haben 24 permanent die Gesetze brechen. Wo ist denn das Verfahren? Вие сте пазители на договорите. Е, написали сте доклад, че е, четири е, е, железници в четири страни непрекъснато нарушават е, договорите. Продължавате да пишете доклади и продължавате да допускате локомотиви, които са опасни. Е, и в Франция, например, е, държавните железници е, са собственик на 20 е, ключови звена, които са си нейни и които не се отварят за конкуренцията. Вие пазите преговорите. Хубаво е, че ги пазите, но какво ще направите конкретно? Искам конкретни отговори на конкретните въпроси, които зададох. Сега, е, госпожо Дюран, е, ако обичате, три минути. Е, така, искам да внеса някои нюанси когато имаме 24 нарушения, 24 от 27 държави членки, все пак трябва да си зададем въпроси. Имам два въпроса. Първият ми въпрос е, говорим за либерализиране. Първият пакет е на лице и държавите членки не са играли ролята си и не са играли играта честно. Съгласна съм с вас в много държави членки не са приели, че регулатора трябва да бъде извън държавните железници, т.е. независимия регулатор трябва да бъде напълно независим, а не полурегулатор. Много страни са нарушили директивата. И на второ място трябва да се оцени резултата и, както каза Саид, е, е, относителното увеличение на пътниците стана е, без либерализация, а за стоките съм съгласна, че в Германия има напредък, докато в други страни няма. По-скоро се наблюдава концентрация. Вместо наблюдава се концентрация противно на очакванията. Концентрация на големи предприятия. Това ли искахме? Европейско голямо ЖП предприятие или по-скоро различни играчи на пазара, които да подобрят качеството, скоростта, цената и така нататък. Е, като правим преглед на пакетите, преди да отидем по-напред при либерализирането на пътниците, на което аз яростно се противопоставям, защото това не носи нищо за пътниците. За стоките може да помислим, докато за пътниците ще бъде грешка и трябва да бъде обществена услуга, докато сега трябва да се зададем въпроса дали това е, либерализиране и тези три последователни пакета трябва да бъдат преразгледани. По-голям дял на пазара за ЖП транспорта, обаче да не се е, вреди на обществените божествените услуги. Благодаря ви. Благодаря ви. Да, знам, че исках да сте кратки. Е, ще имаме устен въпрос и дискусията в е, парламента, така че членовете могат е, тогава да се изявят неудовлетвореността. Искам само да кажа на комисията, че нашата комисия по транспорта е доста неудовлетворена от приложението на този пакет. Нашата комисия е доста неудовлетворена от начина по който се санкционират нарушителите и доста голяма недовлетвореност е, с държавите членки, които, не, е, кои, които са е, приели новите регламенти, обаче, както каза господин Крамер, засилват националистичното сегашното си поведение – е, и трябва да се обсъди точно това при е, е, дискусията, но това ще стане при устен въпрос. Благодаря на господин Паскорели, че дойде на нашето заседание и ни предостави информация. Нямам какво да ви кажа по въпрос разни, освен ако някой от вас няма нещо да каже. Да, аз знам, че и комисията е неудовлетворена. Да, искам само да ви напомня, че следващото заседание ще се проведе на 1 март, понеделник след обед в 3 часа. Един път ще имаме заседание след обед. Благодаря ви на всички за свършената работа. Благодаря ви за разбирането.